commencer. Merci. Uh, it is a it is a real pleasure. За мен е истинско удоволствие, господин Папандрео, да ви посрещна тук в Европейския парламент. Много сме доволни, че приехте поканата. И много се радваме, че ще говорите тук пред нашата комисия по кризата на изслушването. Знаем за вас, знаем вашата биография, тя е и раздадена, няма да повтарям. Но вие имате изключителна роля в гръцката политика от много години и в опозиция, и в момента в правителството. И затова смятам, че имате какво да допринесете. Както знаете, в момента а, има много спекулации срещу еврозоната, включително и срещу Гърция. А, пока става ясно, че още няма 100% доверие в еврото и затова е много важно да покажем на света, че тази криза ще бъде преодоляна и, и, то, и да покажем как. Европа е остров на стабилност в, в е, финансовата криза от месеци насам. И е, всички, които не са в еврозоната, пострадаха много повече. Членовете на еврозоната решиха миналия четвъртък да ви подкрепят, ако вие поискате тази подкрепа. До сега знаем, че не сте поискали. Вашия финансов министр е помолил на масата му да има зареден пистолет. Така че, ако се нуждае, да може да го използва. Е, възхищавам се от вашата смелост, господин премиер, за тази толкова амбициозна и предизв... пълна с предизвикателства програма за спестявания. В момента ние плащаме цената за това, че в първите години в еврозоната, моята страна, Германия и Франция и други, всъщност не спазвахме критериите за стабилност, дефинирани при създаването на еврозоната. Затова смятам, че сега е много важно да докажем, че макар и времената да са много трудни, ние можем да намерим обратно пътя към нормалната ситуация – и имам да добавя една последна фраза. Ние не само сме изненадани, шокирани сме от факта, че финансови институции, които бяха на ръба на банкрут преди няколко месеца и използваха парите на данокоплаците, за да бъдат спасе, изведнъж започнаха да спекулират срещу еврото. And, and make money and profits in doing so и освен това взимат печалби от това. Европейския парламент, което приема съответно законодателство, ще вземе достатъчно строги мерки и това не бива да ги изненадва. Затова отново добре дошъл, господин премиер. Много се радваме, че сте при нас. Much, uh, uh, Благодаря, дами и господа. За мен винаги е голяма чест да се обръщам пред Европейския парламент. През последните пет месеца, откакто бях избран, съм говорил на много дискусии, заседания, интервюта, конференции, но за мен е особена чест сега да се обърна не към Европейския парламент, а, ако мога така да кажа, най-важната демократична институция на Европейския съюз, институция на демократичното управление. Вашата роля е много важна. Европейския парламент много е, често води в работата, включително и на въпроси, които ние разглеждаме в националните парламенти. Предизвикателствата, с които ние се сблъскваме в е, опита ни за интеграция, за разширяване, за дълбочаване на структурите в Европейския съюз също част от е, вашата работа. Кога, а, в миналото, когато работих като външен министр, после когато се приемаше Евро... Лисабонския договор, работихме много за засилване ролята на Европейския парламент – така че той да стане е, орган за вземане на решения с достатъчна тежест и да изказва мненията на гражданите. Създаването на вашата комисия за финансовата, економическата и, както вие правилно пуснате, и социалната криза, която сега се сблъскваме, е също един резултат от тези усилия. Ако трябва да коментираме от един по-широк поглед, кризата е криза на е, глобалното управление, на глобалното демократично управление. Ние чествахме края на, свето, на студената война, но проблемите не свършиха с това. И държавните механизми на бившия бюрократично-комунистически блок се разпадна – ние започнахме твърде много да вярваме в силите на пазара. Считахме, че новия владетел на света са нерегулираните пазари. А те всъщност бяха сили, които овладяваха пазара, но всъщност тези сили влияеха и на политиката. И видяхте какво се случи с кризата преди две години. Нямаше прозрачност, нямаше иновации. Нямахме възможности да се е, наблюдава е, създаването на изкуствени е, балони без съдържание, да се ограничи безотговорното поведение. Смятам, че това са големи предизвикателства. Гражданите сега считат, че като международна общност, сега, когато вече кризата продължава две години, ние вече бавно излизаме от нея, гражданите очакват да се направят съответни реформи. Това е голямо предизвикателство. И ако нашите граждани изгубят доверие в нашите демократични институции, било то национални, е, европейски или интернационални, тогава те ще се поддадат на други методи популизъм, насилие, екстремизъм, разделяне на обществото. Това е което може да се, ще се види в обществата по целия свят. Е- Затова трябва да си извадим полки. Аз считам, че Европейския съюз също в момента продължава да се изгражда. Вие сте една институция, която управлява един регион, който може да стане много важен модел за глобализиране на економиката и не само на економиката, но и работа по други въпроси, като климатичните промени, миграцията, бедността и така нататък. Затова сега искам да отправя предупреждение и много се радвам, че се поставя темата тук. Всички казват, ще започнем да си вършим работата така, както и преди, но това не може да стане. Цената, която платихме е много висока. И една от тези, един от тези аспекти е намалените заплати, огромна безработица и не много светло бъдеще. Затова, според мен, трябва да изпратим едно много ясно послание на следващата среща на върха на Г-20, където участват и ред страни членки на Европейския съюз, че сега имаме една отлична възможност да се създаде необходимата регламентация, която ние считаме, че трябва да съществува. Последните няколко години немалко ръководители на страни от Европейския съюз, Гордън Браун, за Патеро. Срещах се и с Гордон Браун за Патеро, и с Саркози, и с Ангела Меркел, и с Жан-Клод Юнкер, който оглавява еврогрупата. И там се изтъкна една инициатива за обмяна на инструментите по държавния дълг. Разговарях и с президента Обама В смисъл да се вземат по-енергични решения на национално ниво за регулиране. И много се радвам, че от тях, uh, от тях получихме положителен отговор. Защото очевидно в най-високи нива и в щатите е ясно, че има проблеми и трябва да се действа. Какво се случва в Гърция? В Гърция кризата е остра и сложна, причинена от няколко вътрешни структурни проблеми, които бяха осложнени от световни финансови проблеми, световната финансова криза и, както каза господин председател, от спекулации. Искам да кажа съвсем ясно тук, че не търси изкупителни жертви не искам да прехвърлям отговорността на някой друг. Аз съм първия, който ще признае, че нашата нация има отговорността да реши своите структурни проблеми. Наша отговорност е да поправим грешките си, да укрепим позицията си. И това трябва да се направи в рамките на световната криза. Във всички случаи ние се опитваме да поправим грешките, които наследихме. Парадоксално, е, че нашата съдба се решава от същите тези сили, пилото от силите, е, които работят с послоповете за кредитните неизпълнения и въобще е, деструктивно отношение към финансовата система – сега ние не, наблюда... ние не наблюдавахме достатъчно тези процеси и в момента си плащаме за това. Много парадоксално е, че нашите граници, е, нашите граждани, е, парите от техните данъци измъкнаха тези институции и сега отново плащаме за техните спекулации. Това е второто, което искам да кажа. Да, знаем, че Гърция има структурни проблеми, но има и други проблеми, които трябва да решим. А именно да се вземат съответните мерки, за да се е, получи да се направи известна защита. Нека да кажа какво се случва в Гърция в момента. Аз бях избран преди 5 месеца с много доверие, с мандат за промяна. Ние сме готови да извършим тези промени и в момента това и правим. И то по начин, по който до сега това не е ставало. Толкова много мерки, толкова много промени в толкова кратък срок от време. Първото нещо, което трябваше да направим е да възстановим доверието в економиката и е, авторитета на нашата страна. Това беше най-непосредствената ни задача. А средносрочната, дългосрочна задача е да се постигнат структурни реформи, с които да станем конкурентно способни и да променим своя модел, защото Гърция може да стане много цветуща економика особено за зелени технологии, инвестиции, включително и в човешкия капитал, чрез образование и здравеопазване. Но в момента имаме бремето на бюджетния дефицит и са необходими непосредствени, незабавни реформи, които в момента се извършват. Те са много тежки. Миналата седмица прокарахме много сериозни мерки в, за пръв път в историята на Гърция. Имах, искахме да покажем, че имаме политически кораж, политическо доверие в страната. Но не само за това. Ние сме част участие от една общност, европейската общност, която в два смисъла от една страна общност на едни и същи ценности и е, част от Европейския съюз. И ние искахме да покажем нашия ангажимент да защитим общата европейска валута. Аз казах на народа на Гърция, че 2010 година ще бъде година на драстични реформи на всички нива в правителството. Промяна на данъчната система, на системата на осигуровки, огромни промени в е, публичното осигуряване, в образованието и разбира се и в модела, по който се развиваме. И както казах, социалните и институционални промени обаче не могат да станат е, толкова бързо, колкото се развиват е, събитията на борсата. Ние си поемаме политическата и социална отговорност, но е, промяната на институциите изисква време. Така че ние предприемаме непосредствени мерки, но дълбоките структурни промени – ще отнемат повече време. Не е много дълго, но все пак ще отнемат време. Мога да кажа, че мнозинството от обществото в Гърция подкрепят тези реформи. Направихме всичко, което можахме, но ако продължаваме да взимаме заеми с толкова високи лихви, няма да можем да постигнем намаляването на дефицита, което се цели с тези толкова тежки мерки. Всъщност ние искаме от нашите граждани, работници, служители, пенсионери да намалят доходите си. И тези е, спестявания могат да бъдат изядени за няколко секунди от спекулации на пазара. От, от хора, които са се скрили някъде в някакъв друг град, сигурно извън Европа. И които могат за секунди да сложат в джоба си е, всичко, което ние постигаме с толкова много усилия. Та, ние не искаме помощ, не сме безразсъдна страна, която иска да живее от е, натрупаните богатства на другите. Не искаме парите на германците или на французите или на италианците, техните работници да накоплат си. Но Искаме да кажем, че имаме нужда от силна политическа подкрепа, за да можем да извършим реформите. И за да е сигурно, че няма да платим повече, отколкото е необходимо, за да влязат в сила тези реформи. Затова призоваваме да работим заедно, да действаме заедно и то достатъчно, достатъчно активно, за да не плащаме още повече, да няма по-висока безработица, да не се забява възстановяването. Защото, както каза моя финансов министр много удачно, а, нека да сложим зареден пистолет на масата, така че да е ясно на пазарите, че ние, ако трябва, ще реагираме. Гърция дава около 2% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, но економическите условия и е, настоящата ситуация може да имат по-голямо въздействие. Говореше с е, е, вероятен ефект на разпространение на тази криза. Аз не смятам, че трябва да се раздухват нещата, но все пак проблема е европейски. Европейския съюз трябва да предприема действия. Ние сме а, валутен съюз, но и политически съюз. И това е едно от съображенията, по които ние сме в този съюз, защото по този начин ние задълбочаваме ангажиментите си, е, взаимоотношенията си, взаимните ангажименти за справяне заедно с проблемите, пред които се изправяме. И дебата дали Европа ще успее, има ли Европа или няма Европа, аз искам да кажа, че ние имаме нужда от повече Европа, а не от по-малко. И макар, че проекта за създаване на Европейския съюз е огромен и много амбициозен, а, той е и отговор на това защо ни трябва по-глобализирана економика. 27 нации са обединени в него със собствен език, със собствен опит, със собствени особености. Но ние сме слели съдбите си по един уникален начин. Отдали сме част от суверенитета си, за да се справяме с предизвикателствата в света. Е, веднага след войната. Създаването на Европа беше е, под егидата на запазването на мира. Това продължава и сега в е, Балканите. Търсене на решения за възстановяване на мера, но ние сега трябва да търсим решение и как да се справим с глобализацията на едно по-широко ниво. За това имаме нужда от повече Европа, така да се каже. И затова искам да повторя това, което каза Доминик Строскан, това, което чух вчера. Не бива да губим възможността да поправим световната финансова система сега. В Гърция ние се справяме с проблема си, работим за него и на европейско ниво, но сега трябва да мислим и за вида институционални промени, от които има имаме нужда. Евентуално говори се за Европейски валутен фонд. Трябва да мислим какво, как може да се създаде такава институция. Това са важни проблеми. И тези проблеми трябва да бъдат е, дискутирани, ако искаме да засилим е, Европейския съюз, ако искам да засилим сътрудничеството си. Разбира се, тези теми не решават непосредствения проблем, с който сме се сблъскали в момента. Ние взимаме съответните мерки, но също време именно нужда да получаваме заеми на нормал, с нормална лихва. За това искам да ви благодаря за поканата днес. Пожелавам ви успех в трудното начинание, с което сте се заели. Ще изслушам не само въпросите ви, а и предложенията ви. Ние тук сме едно семейство, един съюз, който се опитва да се справи с тези сложни, трудни предизвик... предизвикателства и проблеми и то заедно. Благодаря ви. Благодаря, господин министър-председател. Благодаря и за това, че сега ще имаме възможност да задаваме въпроси от залата. бихме искали абсолютно всички политически групи да имат тази възможност. и така давам думата на групите една по една както и на депутатите, които са изявили желание да зададат въпроси. Колеги, подчертавам, че имаме много малко време, за това ви моля една минута. Кула Какис от НП. Здравейте, господин министър-председател. Добре дошъл в Европейския парламент. Благодаря ви че дойдохте при нас. От създаването на еврозоната до ден днешен постепенно се получи една пропаст. Преди всичко пропаст между Германия от една страна и държавите членки от Южна Европа. Възможност за решаване на проблема би било потреблението в Германия, както и заплащането да бъдат повишени. Страните обаче, които все още не са достигнали пълна конкурентоспособност, страдат. Как виждате структурните реформи, които трябва да се проведат в Гърция? Как тези реформи могат да допринесат за подобряване на конкурентоспособността на Гърция? И втори въпрос, свързан с пакта за стабилност. Как смятате, че трябва да проработи той в бъдеще? Необходимо ли е внасяне на повече гъвкавост в този пакт за стабилност или пък обратно на повече строгост? Благодаря. Даниела Боримата. Даниела Боримата. Благодаря, господин председател. Благодаря господин, председ... Благодаря, господин председателю. Искам и аз от името на моята политическа група и на нашия координатор Серджо да ви предам наш поздрави и да ви благодаря, че сте тук. Нека да изразя позицията на нашата политическа група, задавайки ви въпрос. Още от самото начало нашата група, в началото на кризата, повтаряше, че е необходимо на европейско ниво да се създаде механизъм, за подкрепа на държави членки, намиращи се в тежка економическа криза с цел да се стабилизира еврото. Президентът Расмусен и Перванш Перес обявиха това в европейската преса. Други партньори обаче са на мнение, че ни липсване механизъм за солидарност, а механизъм, който да упражнява по-строг контрол и да налага по-строги санкции, водещи дори до това страни с превишен дефицит да се налага да напускат еврозоната. Искам да попитам как гледате вие на тези коренно различни позиции? в връзка с настоящето и бъдещето на еврозоната. Eh, Исках да говоря на език, който е познат на премьер-министъра. Това е шведски език. Естествено, че вие имате нашата подкрепа, защото Швеция много добре познава такива кризи. През 90-те години имахме такава криза и знаем пред какви предизвикателства сте изправени. С а, внимание следим това, което правите, още повече, че това, което става в Гърция, се отразява на цялата еврозона, но има последствия извън еврозоната. Господин премьер-министър, аз съм голям привърженик на еврото и съм за въвеждане на еврото в моята страна. Един от аргументите на Гърция беше, че сега в Швеция се твърди, че онези, които са извън еврозоната, трябва да си останат там, за да не се получат и при тях такива проблеми. Смятате ли, господин Папа Андрео, че проблемите в Гърция се държат на възприемането на еврото като парична единица? И а, бихте ли искали Гърция да не се беше присъединявала към еврозоната? Що се отнася до конкурентоспособността на Гърция? ακούει κανείς συνήθως είναι ότι έχουμε μια... Много често се твърди, че ние през последните години, преди всичко в публичната сфера, сме въвеждали прекалени повишения на заплатите, с което сме намалили конкурентоспособността. Но когато говорим за конкурентоспособност, трябва да се съобразяваме и с други неща. Още повече, че Гърция има една особеност. Наистина публичният ни сектор е твърде раздут, което се дължи на раздутата бюрокрация. Нещо, което влече след себе си корупция и проблемите свързани с корупцията. Но въпреки това имаме достатъчно поле за маневриране, за да въведем съкръщения, структурни промени и да намалим бюрокрацията чрез упростяване на процедурите сме в състояние да въведем много по-добри системи, особено в данъчната система. В момента въвеждаме една много по-упростена система на административно ниво, т.е. от сегашните пет административни нива сме а, премахнали две и сме преминали само на три нива. Смятаме, че много от публичните предприятия, както и много от предприятията за услуги, които са централно управлявани, днес вече нямат право на съществуване. Ето защо се опитваме да въведем и повече прозрачност, примерно в областта на болните спешната помощ, имахме големи проблеми с разходите поради липсваща прозрачност, поради неясен начин на управление на тези институции. Има и тясна връзка между лекарите и фармакологичната промишленост. От ОИСР ни казват, че ако успеем да проведем реформа там, можем да драстично да смалим разходите. Можем да реализираме економии от 30 до 50%. В момента само в болничния сектор имаме около 7 милиарда дълг. Поне половината от економиите, които трябва да реализираме, ще бъдат в този сектор. И те са започнали, вече сме предприели мерки. Така че смятам, че от една страна конкурентоспособността изисква модернизация на публичния сектор. От друга страна обаче е важно да се развият нови сектори и да се въведат подобрения, примерно в туризма и други сектори. В това отношение залагаме на зеленото развитие и на новите технологии, но сега теле... микрофонът на оратора се изключи. Uh, um, Продължавам на английски. По въпроса за мастерския договор. Дали изискванията са прекомерно строги или може би твърде гъвкави. Тук мисля необходимо да разгледаме е, различните институции, е, за които има място в този огромен, така да се изразя, проект, който наричаме еврото и еврозоната. На първо място, миналата година, е, щом и избухна кризата, на практика се получи разхлабване на режима. Това бе наречено гъвкавост на мастрихските критерии. Аз а, се обърнах към а, Хосе Мануел а, Барозо тогава и казах, не ми харесва тази гъвкавост. Може би ви звучи странно от устата на един социалист, но аз казах, ако ще допускаме дефицити по-високи от заложените в критериите от Мастрихт. Аз нямам нищо против, защото се, е, това се подкрепа от много страни по света, от развити и развиващи страни. Те казват, да имаме нужда от пари, които да се вложат в економиката, тя да се стимулира, така че да не се стигне до депресия. Това бе направено в Съединените щати, направено бе и в Европа. Аз казах, е, нека да уточним нещата и да кажем всички да увеличим дефицитите с 3% или 4% или каквото решим. Всичко да се направи координирано и а, под а, контрола на Европейската комисия се види къде ще отидат тези пари. Така ще се даде сигнал на някои а, държави. А, и ако няма такъв надзор, тогава дефицита ще тръгне по спирала. Така стана в Гърция. И сега имаме криза и трябва да видим как може подобни мерки да се осъществяват по-координирано. Очевидно, идеята за механизъм за подкрепа, дали ще го наречем е, Европейски валутен фонд или инак, е важна. Е, това е една от важните идеи, е, бе спомената и тук. Други също се обсъждат в момента. Това трябва да се направи. Очевидно е, че в, в рамките на Мастрихския договор някой може да бъде наказан, ако така да се изразим, не се държи добре. Има конкретни текстове в договора, които определят какво би представлявало такова едно наказание. Важното е обаче да се гарантира, че държави, които имат проблеми, но работят за да ги преодолеят, ще бъдат подкрепени и тези програми ще имат ефект. Инак само наказанието може да се окаже неправилно решение защото то може да се окаже провал в контекста на Европейския съюз. Сега за въпроса за Швеция и за еврозоната. За Гърция участието и в еврозоната е изключително полезно. Първо, това е, стабилизира нашата валутна единица, тъй като тя стана еврото. А, второ, Гърция е, постигна огромни темпове на а, е, растеж а, е, в първите години след въвеждането на еврото и а, значението на еврото и днес а, е голямо. Разбира се, има и проблем пред нас, а именно липсата на механизъм. Ако не бяхме в еврозоната, Днес сме предприели е, мерки, които МВФ инак щеше да поиска от нас да въведе. Между другото, МВФ а, е, заедно с, с ЕЦБ и комисията участва в мониторинга на нашата страна и те са съгласни с приеманите от нас мер... мерки. С две думи, програмите в Гърция а, е, са програми на от вида на въвеждането от МВФ. Няма значение как се наричат. Ние използваме средствата, които сме е, натрупали е, ако се наложи, те ще бъдат е, предоставени като кредити. Това е зареденият пистолет. Аз бях при няколко дни в Унгария. Унгария а, има плаваща курс на валутата, Тоест, различни мерки могат да се е, вземат в такива случаи. При нас ситуацията е такава, че ние имаме а, минусите, така да се каже, на а, това да си в, под надзора на МВФ и никой от плюсовете на това да си в еврото. Значи Гърция може да каже, ни, ще направим това, което може да ни даде МВФ, макар че не на това ниво, защото нямаме институционален капацитет. Е, в противен случай ще е, се възползваме от възможността да се обърнем към сам, самия МВФ. Е, добре, сега ще дам думата на следващите записали се. Паскал Камфан, след това Хунтис и сеньор Борезио. Oui, bonjour monsieur le, le Premier ministre. Au nom du groupe des Verts, je voulais... Добър ден, е, господин е, премьер. От името на Зелените бих искал да ви благодаря. Да ви благодаря и за това, че участвате в нашата дейност. Сега връщам се към темата за пакта за стабилност и растеж. Какви изводи могат да се направят от е, настоящата економическа криза и кризата в Гърция? Един от проблемите е свързан с влушаването на платежния баланс за редица страни. От друга страна, в много страни в еврозоната и в европространството се наблюдават излишъци. Не смятате ли, че един от изводите, който може да бъде направен е, че пактът за стабилност и растеж трябва да включи нов критерий, а именно споделено управление и постоянно наблюдение на дефицитите и излишъците. Благодаря ви. Колега Хунтис. Благодаря. Господин премьер, министър, бих искал да ви приветствам с добре дошъл от името на левите в Европейския парламент. Благодаря ви за вашата реч и ви благодаря, че избрахте тази комисия, за да проведете дискусия с нас за настоящата криза. Въпросът ми е следният. Има ли конкретен план за подкрепа на гръцката економика от страна на Европейския съюз? Защото до този момент ние наблюдаваме, че а, така, декларациите на държавните и правителствените глави по-скоро насърчават спекулациите. Международният валутен фонд а, определя условия, при които дадена страна може да се обърне към него. Тоест, строги, много строги мерки. Могат ли те да бъдат по-строги от тези, които сте предприели? И смятате ли, господин премьер, че с тези мерки можете да запазите заетостта и да спрете рецесията? Освен това, искам да ви попитам, дали според вас не би могло да се прилага и друга валутна политика, която да даде възможност за възстановяване на економиката? Следващия оратор една минута, моля, господин Бургезио. Благодаря, господин председател. Вие не смятате ли, господин премьер, че прекалено драстичните мерки, които бяха предложени, няма да доведат до спасяване на определени феномени, а по-скоро биха удължили агонията в Гърция и трудностите. Всички ние искаме да спасим Гърция. Тя не се нуждае от мерки, които ще доведат фактически до блокиране на държавните разходи. По-скоро Гърция се нуждае от смели економически мерки, така че към страната да потекат повече инвестиции, да се насърчи туризма в още по-голяма степен. Не сте ли мислили за това, че е, може да се използва международна валута за външно ползване, без да излизат, за вътрешно ползване, без да излизате от еврозоната съгласно член 50. Един валутен протекционизъм и реална подкрепа на макроекономиката. Иначе бъдещето ще бъде отрицателно. Всъщност ние искаме нещо друго за Гърция. Е, бъдеще различно от това на Аржентина. По три въпроса. Знам, че имаме малко време и, и за отговорите също. Да, по въпроса за дефицита по текущата сметка искам да кажа само, че това, което ние искаме да направим е да повишим конкурентоспособността на нашата економика. Разбира се, стои въпроса и за повишаването на конкурентоспособността на Европа. Но дисбаланси има в света навсякъде. Те съществуват в валутните режими. Някои валути трябва да се оскъпят, други да, курса на други да падне. Има различни проблеми, които се оказват своето влияние на конкурентно способността. А, също така и проблеми свързани с търсенето, които биха довели до по-голям ръст на економиката. Та ние си даваме сметка за необходимите реформи за повишаване на конкурентоспособността. Очевидно е, е вие казахте, е, мерките, които предприехме, не са такива, защото сами по себе си, и е, говоря за спешните мерки, сами по себе си да ни изведат от затруднението а и да покрием стабилността и растежа като част от мастрихтските критерии. Тоест не става въпрос само за стабилност, а и за растеж. Трябва да се насърчават инвестициите, ще получаваме средства от структурните и кохезионния фонд, които ще се вложат в инфраструктурни проекти и в обучение. Обуден съм, че Гърция има огромен потенциал а, да превърне своята економика в зелена. Ние, например, имаме най-високия потенциал в Европа по отношение на използването на енергия от вятър, но изобщо на зелена енергия, така че това е един потенциал, който ние ще развиваме. Както казах, ние възприемаме мерки, които се прилагат от МВФ обикновено. Ние разговаряхме с фонда, те не искат и не биха поискали от нас да направим нещо повече или по-различно. Аз обаче бих предпочела европейско решение, европейско, като част от Европейския съюз и като европеец по сърце, говорейки лично за себе си а, защото така ние ще можем да демонстрираме способността на Европа а, за единно действие. Значи не става въпрос да се искат пари, а да се иска инструмент, който да е на разположение. Този, тези средства, които могат да се проставят като кредити, мисля, че ще бъдат достатъчно. Трябва да решим въпроса за спекулациите обаче а, и по отношение на Гърция. Но въпросът не се изчерпва само с Гърция. Затова казвам да използваме Гърция само като пример в името на Европа, за да разгледаме, осветим един проблем, който а, съществува навсякъде и всички се сблъскат с него или ще се сблъскат. Сега, по отношение на а, националната валута, аз мисля, че ние предприемаме нужните мерки е, за да въведем ред в економиката и да решим въпросите в рамките на Мастрихския договор. Не мисля, че са необходими други мерки. Би било много сложно, ако а, стигнем до ситуация, където имаме и евро, и национална а, парична единица. Това, освен това, би е, дало погрешен а, сигнал за ситуацията в а, Гърция. Да, ние имаме проблеми, но не сме в, в състояние на а, неплатежоспособност. А, ние а, имаме сила да възстановим економиката си, да не създаваме някакъв а, образ, че сме застанали на ръба на пропаста, тъй като вече предприехме сериозни а, стъпки и вече се отдалечаваме от нея. Давам думата на следващите трима поискали да зададат въпроси. Аз съм голям привърженик на еврото и проевропеец от Австрия. Но точно поради това, господин премьер, както вие посочихте съвсем критично, аз също смятам, че ни липсват достатъчно контролни мерки. Позволете ми а, точно на тази основа да отправя към вас и няколко критични въпроса. Ние констатирахме, че а, дебата за репарациите от страна на Германия към Гърция отново се появи. Вие обаче не казахте, че дебатът по този въпрос е приключил. Първи въпрос. Смятате ли, че този дебат е приключил или има все още неуточнени неща, които поради такти, тактически причини не споменавате в момента? На второ място, съгласен ли сте с това, че точно това, което вие казахте, би било смислено на европейско равнище надявам се тук в Европейския парламент да създадем анкетна комисия, така че да проучим нещата, да направим съответните полуки, особено по отношение на други случаи, като Испания, например, и трета точка. Ние отправихме запитване към комисията и бе констатирано, че в Гърция е имало нередности в размер на 1,3 милиарда евро и Олаф не е успял да си върне дори една трета от тези нередности. Какво възнамерявате да предприемете в тази насока? От Маркарас. Господин премьер, аз бих искал от името на Европейската народна партия да ви кажа, че вашата вашето представене днес за мен е отлично, много разумно и много ясно. Можем да ви уверим, че Гърция е част от тази общност и ние сме наясно е, за нашата отговорност в рамките на европейската солидарност. Онова, което трябва да направим е да посочим нещата с имената им. Ние имаме три нива Гърция, Европа и глобалните разпоредби и правила. От днешното ви изказване ще запомня следното. Вие сте способен и имате волята да изпълните а, задълженията си и домашното си и сте на мнение, че можете и сам да го направите. Освен това, вие извличате полуките си от онова, което липсва на европейско равнище – така че в подобни кризисни ситуации да можете сами да си помогнете и да не се налага да се ползвате от световна помощ. И на трето място, ние се нуждаем от световни правила. От вас бих искал да знам какво бихте могли вие, не бихте могли вие сами да решите и разрешите в Гърция и в кои области ние краткосрочно трябва да се намесим солидарно. Перванш. Господин премьер, аз мисля, че вие разбрахте че мерките, които вие предприемате, наистина се натъкват на а, така а, възхищение от наша страна, защото кризата е време на нови възможности, но и момент, в който се чуват и дават много съвети, които след определено време могат да се, отка... да се окажат контрапродуктивни. Да, наистина вашата страна допусна някои грешки. На вътрешно ниво много е, неща не бяха осъществени. Вие е, казвате, че страната се намира в такава и такава ситуация. Официално се обявяват големите е, задължения, е, така раздуването в миналото на статистиките извън пакт. Германия също не изпълни всички правила на пакта за стабилност. В Гърция обаче, според мен, може да се направи нещо. Аз споделям вашия подход и за мен възникват два въпроса. От една страна гръцкият въпрос, от друга страна Европейския съюз, еврозоната трябва да, да подкрепи вашите смели мерки. И в това отношение трябва съвсем спокойно да се помисли какви основи следва да бъдат създадени за нови мерки, защото през последните 10 години имаше големи различия между европейските макроекономики, нещо, което се констатира в момента с голяма сила в Гърция особено. Моят въпрос е какво вие предлагате за изпълнение на втората задача? Well, много благодаря. Първо, е, за репарационните плащания, да, този въпрос още стои. Тези въпроси сме ги обсъждали неведнъж с Германия, но мисля, че въпросът не бива да се поставя сега. Сега въпросът е друг и смесването на двете неща ще доведе само до объркване, освен това ще изпратя сигнал, че не сме били готови да направим това, което а, трябва да направим в а, своята страна, а, за да се променят нещата. Трябва да кажа, ние не търсим никакъв жертвен агнец, а, нито никакви. А, начин да заобиколим болезнените мерки. Това са болезнени мерки, това са най-болезнените мерки, които са осъществявани от Гърция от края на, от Втората световна война насам. А, това само по себе си е сигнал. А, така че моят сигнал към хората е, ние имаме готовност, ние извършваме тези промени, за да въведем а, къщата си в Второ, за различните проверки. Сега се е, води една проверка в Съединените щати относно практиката на банките по отношение на Гърция. Макар, че на времето същите тези практики е, се възприемаха като е, напълно заслужаващи доверие. Тоест Гърция никога не е крила нещо, смяташе, че нещата си вървят а, е, нормално. А, днес обаче си даваме сметка, че това, което за банките изглежда като нормално, не е съвсем нормално, тъй като води до фалити. Искам обаче да поясня нещо. Гърция влезе в еврозоната самостоятелно, без някой да я подбутва и подкрепя. А, въпреки промената а, в държавните а, обществените поръчки в сферата на а, отбраната. Ще поясня. Има два начина това да се отчита. А, първото е да се отразят а, обществените поръчки а, за военните а, в бюджета в момента, на, в който получите въоръжението. А другият е когато а, изпратите поръчката за въоръжението. А, това се правеше в момента на получаване на стоката, а сега се прави в момента на поръчването на стоката, тъй като не се знае кога ще свърши работата по тази поръчка и кога ще получите доставката, а тогава плащате. Та, сега се променя отчетоводяването от момента не на получаване на стоката, момента на а, изпращане на поръчката. Тоест, това е една а, техническа промяна, която променя цифрите. Това, какво означава това? 3,1 е дефицита на Гърция за 2000 година. Т.е. ние когато влязахме, бяхме много близо до а, нивото 3,3. други държави имаха 3,4-3,5 дефицит. Т.е. митология е да се говори, че тогава Гърция не е отговаряла на изискванията. Очевидно е, че когато имате толкова голям бюджет за отбраната, това е един от проблемите на Гърция. Ние се надяваме да го съкратим и с. А, Надявам, че в рамките на този европейски мирен процес ще можем да урегулираме и отношенията си с Търция. Това ще помогне много за а, а, съвкупния бюджет. Значи ние имаме до 4-5% от а, бюджет си в а, сферата на отбраната. Коя друга европейска държава го прави? Това са неща, които не бива да се забравят. И така. А, за солидарността. Благодаря, господин Карас. Прав сте. Ние сме си подготвили нещата. Това, което е ясно е, че Гърция не може да се бори сама с пазарните сили, особено ако става въпрос за спекулативни сделки. И сега, в това отношение Гърция може да е изключителен случай, но, то, но тя не е единственото изключение. Примерите може да са екстремни, но за съжаление това е вече стандартна практика по цял свят. Много са спекулативните сделки и така след кризата ние сме длъжни да въведем някаква регулация на тези пазари. Мнози наказват, че не трябва да налагаме е, регулация. Аз не казвам, че трябва да задушим финансовите пазари, казвам само трябва да има регулация. Е, защото на хората не им харесва да, е, светофара да е червено, обаче трябва да има светофар. Защото така се избягват катастрофите. Не искаме да се допускат и катастрофи чрез спекулативни сделки. Определено тази криза е възможност за всички нас. Кризата със сигурност е болезнена, но ние правим а, промени, които ще повишат справедливостта, ще подобрят економиката, ще ни доведат до економика, от която ние ще се гордеем и като гърци, и като европейци. И волята е на лице в Гърция. Дори сред обикновените хора. Те казват, да, нужна е промяна. С когото и да попитате, ще чуете тези думи. Така, аз а, говоря а, от а, опит. Това не е уникален случай. Сега, от друга гледна точка, нека ние в Европа да превърнем тази криза в благоприятна възможност. Желая ви е, също и е, сила, за да можем заедно да намерим общи решения. Това е важен въпрос за Европа, предвид на институционалните промени, но и предвид е, на а, другите предизвикателства, като економическата и социалната криза, кризи, срещу които ние трябва да действаме единно и решително. Благодаря.

Uh, Благодаря, господин е, министър-председател. Виждате колко много оценяваме вашето изказване. Сега пет минути почивка, моля. Моля да си заемете местата. Ще помоля тези, които а, не желаят да участват в заседанието, да а, излязат от залата и да престанат да водят разговорите си тук, за да можем да продължим. И така, първата група от доклади за деня економическото управление, стаби пакта за стабилност и растеж и реформата и устойчивостта на публичните финанси. Няма да ви представям тримата докладчици. Запознати сте в писмен вид с а, тяхте биографии. До мен са господин Лукас Цукалис, а, Жан Писани Фери, професор по економика и госпожа Даниел Шварцер, така давам думата на професор Цокалис. Благодаря, господин председател. За мен е голяма чест да се изкажа пред членовете на специалната комисия в Европейския парламент. Ще говоря за Европейското комисско управление, последиците от кризата за правителствата и по-специално в соглед на еврозоната. Ще започнем с разпространението на финансовата криза в реалната економика. Това беляза края на една ера, която се определяше от економическата либерализация и широкото използване на финансовите пазари за глобализацията. По това време а, имаше интеграция на политиката. Това не е чудесно, е, чудно, защото е съобразено с тогаща събития по света. Днес е твърде рано да очертаем а, вида на идната ера. Можем да кажем само, че предходната свърши. Това, което не бива обаче да забравяме, е, че политическите и социални последици от финансовата криза обикновено а, настъпват в такива моменти, като днешния на криза. Кризата показа основните слабости на економическото управление в Европа. Показа, че финансовите регламенти нормативната база в финансовия сектор са неефективни, неадекватни са процедурите на координация, особено в еврозоната, показа, че има и пропуски в механизма за надзор и слабостта в резултат на липсата на това, че в Европейският валутен съюз няма фигура, която да изпълнява ролята на кредитодател от последна инстанция. инстанция. Знам, че това е спорен въпрос, но в момента, когато не може да се обърнеш към такъв кредитодател от последна инстанция, трудностите нарастват ежедневно. Сега какви са другите особености? Разбира се, нараства държавния дълг във всички държави. Има и голям риск от неустойчивост по отношение на обществения, държавният, на общественият дълг и държавният дефицит. През а, изминалите месеци. Разбира се, основните характеристики, свързани с това, което виждаме в Гърция, защото това е реална криза, криза на реалната економиката виждаме, че международните пазари често възприемаха гръцките държавни облигации като и тяхното поведение на пазара като нещо, което предсказва бъдещето на останалите държавни облигации. Един вид като един тест за а, държавния дълг по света. Сега едно от нещата, които са важни а, за държавите, особено за Гърция, има тънка линия между от една страна фискалната стабилност и от друга страна порочният а, кръг на мерки за намаляване на дефицита и отрицателни економически расте водят до дълги и продължителни рецесии. Рецесии, които могат да доведят, доведат до сериозни последици не само съответна държава, политически, съответно, но и за економиката на Европа като цяло. Има и друга опасност, която се таи а зад, на хоризонта, а именно разширяване на дивергенцията в тенденциите на економическо развитие на национално ниво и постигането на външни дисбаланси, които са неустойчиви. През последните седмици се постави един въпрос, въпрос, който никой не смееше да постави до сега, а именно има ли въз... опасност еврозоната да се срине а, сама а, върху си основи? Никой не смееше да пита това. И тук се правят паралели с 92-93 година, когато се разпадна ИРМ 1 Сега, какво трябва да се направи? а, мастерските критерии често се описват като постмодернистична конструкция, която не се подчинява на законите на земното притегляне. Боя се, че днес земното притегляне ще ни го върне. Това е конструкция, която се крепи на един единствен стълб монетарния стълб и с, на един много тънък стълб, а, който е политическия и а, много а, тънък економически стълб. И така, според мен, ще видим едни економически политики, които ще са обогатени с редица стимули но, разбира се, по-лесно е да се говори, отколкото да се захванеш за работа. Има един сериозен проблем, който през следващите седмици и месеци ще трябва да решим, тъй като той ни гложди от десетилетия, а именно как се разпределя бремето на корективните мерки между дефицитите в монет... Европейския монетарен съюз. Някои смятат, че корекциите трябва да се поемат само от държавите, които са в дефицит. За мен това крие политически опасности и е лошо економическо решение. На второ място ще бъде по добре да се координира и то по-често економическата политика и да се премахнат и наречените практики на е, играчи в казино. Трябва да се засилят е, механизмите за надзор, е, включително правомощият на Европейската комисия. Трябва да имаме и правомощия за кредитодател от последна инстанция, което в момента не е факт. Много се говори вече за създаване на Европейски валутен фонд. Това е полезно, необходимо, но не е нещо, което може да стане утре. Европейският валутен фонд е нещо, което трябва да обсъдим. Но такова нещо едва ли ще може да се изгради за няколко месеца, дори години, защото подозирам, между другото, че за това е необходимо да се промени договорът за Европейския съюз, а това не става за един или два дни. Така че междувременно имаме нужда от временни мерки и решения, които ще помогнат да се решат конкретни проблеми на държавите, като се почне с Гърция, но възможно да се приложат и по-нататък и към други държави. Според мен, управлението на еврозоната се нуждае от едино представителство в международен план, международните форуми ще бъде много полезно, ще прати много добър сигнал, като се е, започне с, МВФ. Освен това е необходимо правителствените е, ръководители да участват по-сериозно, включително в е, срещите на високо равнище на еврозоната. Сега един голям въпрос в размер на милиард или трилион е дали имаме политическа готовност за следващата стъпка на Европейския паричен съюз. И ако има тази готовност, политически план, дали това да се превърне в основа за договаряне на нов в европейска пакетна сделка, включително усилване на вътрешният пазар чрез съответните мерки, мерки за лансиране на прехода към нисковъглеродна економика и друг важен въпрос – минимално поне съгласие за това да се координираме в областта на данъчното облагане. И сега, това са важни неща, боя се, че нямам време и дори нямам смелостта да обсъдя следващия въпрос. Ами какво ще стане, ако не сме готови следващия етап на Европейския валутен съюз? Благодаря. Thank you. Thank you very much. I, uh, will... Благодаря. Аз е, всъщност ще продължа с презентация. Моята презентация продължава е, представането на колегата. Става дума за финансовия надзор. Искам да направя две е, бележки за това какви пулки си извадихме от кризата – мисля, че първия основ, първата основна полука е, че трябва да има система за предотвратяване на кризата, но това не означава, че не е нужно да има надзор. А, тоест, ако имаме много модерна система за уросяване на, на сградата в случай на пожар, все едно да кажем нямаме нужда от пожарникари. Това не е така. Да, въпрос е, е въпроса дали да има механизъм за управление на кризата не е, е въпрос, който е принципен. Е, във всички случаи системата трябва да има възможности да налага санкции. В Азия, знаете, по време на кризите е имало съответни мерки за възстановяване и за налагане на мерки от МВФ. Така че въпросът за опасността е, съвсем не е маловажен. Режима за управление на кризи и липсата на такъв е определено недостатък. Втората полука е, че не всеки проблем е свързан с бюджета. Поне два примера можем да обсъдим сега Гърция и Испания – Гърция проблема предимно е свързан с бюджета, а в Испания проблемите са главно економически. Но ако разгледаме а, е, положението на други страни, които имат а, е, проблеми, можем да видим, че има много слабо съотношение между това какъв е бюджета и как се развива економиката. Тоест, последните 10 години, пък и преди това, се налага извода, че и се смята, че ако се внимава с бюджета, другите проблеми ще се решат. Защото се смята, че е, частния сектор е стабилен. И всъщност нестабилността идва от е, обществения сектор. Но това не е така. Това всъщност е една от полките на сегашната криза. Трябва да сме наясно, че имате два вида проблема. Въпросите на бюджета са много важни. Те могат да бъдат, проблемите там могат да бъдат източник на нестабилност. Но, ако контролираме тези източници на нестабилност, ние не решаваме проблемите. Тоест, бюджетната дисциплина не решава всички кризи. И затова, какви полки да си извлечем? не само от наблюдението, но и от това, което се прави. При, по отношение на надзора на бюджета, според мен проблема е главно за изпълнение на мерките. Системата съществува. Имаме много съвършени системи за наблюдение на бюджета, имаме съответно законодателство, имаме процедури, има консенсус а, сред политиците – но няма добро прилагане на всичко това. А, Гърция е именно такъв специален случай. Комисията, нека си припомним, че комисията, след, което, след като установи първите проблеми с отчетите бю, бюджета, реши да наложи процедура за санкции, но съвета отхвърли това. И ето, от тук дойде, значи не е проблема на системата, проблема е да се прилага това, което съществува като разпоредба. Тоест, ние имаме нужда от по-голями правомощия за надзор, включително и на комисията. И ако трябва да си мислиме и какво може да тръгне на зле, трябва да отчитаме и факта, че някои страни много бързо се придвижват от положение на бюджетен излишък в бюджетен дефицит. Тоест, не бива да се опростява проблема с надзора, трябва да се търсят достатъчно е, адекватни системи за надзор на публичните плащания. Е, освен това, трябва да се търси и е, оценка. В момента оценката всъщност въобще не е стохастична. Тя се върши по методи, които далеч не са меродавни. И, ако мога да кажа накрая, националните бюджетни институции трябва да бъдат засилени и е, вие можете да помогнете, като въведете процедури за одит спрямо съответните национални бюджетни институции. Сега, какви са възможностите за напускане на системата от страни, които не спазват критериите? Мисля, че един от изводите от кризата е, че трябва да се мисли и по този въпрос – ефективността зависи от това да се дават по-постепенни въпроси и решения, защото реакцията много често не е поради липса на информация. Екофин просто може да взима решения, но твърде бавно. Всички Знаем ясно, премиера на Гърция каза това, че Гърция а, ако беше извън еврозоната, щеше да се обърне към Международния валутен фонд и да налажи същите мерки но тъй като по силата на член 1.43, където се предвижда помощ за страните в, економически, в е, економическия съюз, те могат да се възползват това. Е, сега, има известно объркване. Първо, Счита се, че е, публичният дълг няма взаимна отговорност за него. Това е основа на системата за еврото. Това трябва да си остане така. Този принцип не може да се поставя под съмнение. Другия принцип, който реално съществува, е, че а, няма помощ, т.е. не се дават заеми за помагане на страни в еврозоната. А когато МВФ дава такива заеми, те не поемат отговорност за дълга на страната. Всъщност те дават помощ и е, печелят от това. Тези два принципа въобще не са паралелни. Ние е, бяхме някакси с чувството, че тези неща са едни и същи, но това не е правилно и трябва ясно да направим е, разграничение. член 1.25 може да си съществува без да застрашава съществуването на съответните системи. Мисля, че е ясно, трябва да кажем, че преди да дискутираме процедурите, трябва да сме наясно какво може да се прави. Има възможности за помощ. Едната възможност е Международния валутен фонд, другата е да се ползват вътрешни мерки или да се съчетаят двете възможности. и то в рамките на решението еврозоната. Мисля, че трябва да направим ясен избор. Трябва да създадем система за помощ при съответни условия, която да е достатъчно адекватна за бъдещето. И относно реформа на надзора, на економическия надзор, това отново не е фискален въпрос, не е бюджетен въпрос. Става до... В договора има правно основание, член 1.21 и 1.26 по новия договор. И всъщност проблема е, че няма, няма създадена интелектуална база за създаване на тази система на надзор. Сега, може да се каже защо не използвате системата на текущата сметка. Аз не смятам, че текущата сметка е ясен индикатор за потенциални е, дисбаланси. Има много голяма разлика между нея и бюджетния дефицит. Не може да се каже, че е, бю... текущата сметка сама по себе си, ако има дефицит, може да създаде е, дисбаланс. Разбира се, ако примерно цифрата е 10%, сигурно ще е така, но това на практика не се случва. Така че всичко зависи от контекста. Дали става дума за инвестиции, какво е естеството на потоците, така че не може да се обобщава. Това, което можем да направим е да използваме текущата сметка като индикатор, но трябва да се оценява конкретно ситуацията от гледна точка на конкурентоспособността. Защото ние в това отношение направихме е, стъпка назад. Е, преди време сериозно се обсъждаше конкурентоспособността, дали може да се променят нещата без да има съгласие на партньорите и така нататък. А в момента е, проблемите си остават същите, а този въпрос не се поставя. Политиките хипотетично е, вървят към увеличаване на данък ДДС и намаляване на данъчното бреме. По този начин всъщност се върви към девалвация. Тези неща трябва да се обсъждат. И мисля, че трябва да има процедура, да се започне такава дискусия, да се наблюдават систематично а, обменните курсове когато е, те са фиксирани, означава, че има и автоматична интервенция. Трябва да се използват нови инструменти, е, Коментира се в договора, че има политики, които могат да застрашат е, функционирането на Европейския съюз, значи под силата на този член може да се предприемат действия. В еврогрупата може да се действа, тя е институция, която да поема, да предприема действия именно в този момент и в момента сме разочаровани от нейните действия, т.е. трябва да се обмисли какво може да се направи. В понеделник те публикуваха нещо, което е много похвално. И също така не може да липсват инструменти за засилване на конкурентоспособността, когато тя е основен критерий. Един пример. Белгия наблюдава, примерно, ръста на заплатите и внимава да не застраши това общия баланс. И да приключа. Мисля, че Европейския парламент във всички тези въпроси може да играе много важна роля. Благодаря. Даниела Шпец. Благодаря. Много е трудно да се говори след такива задълбочени доклади. Е, аз искам сега да разгледам системата на управление в самите институции в еврозоната по отношение на техните функции. Не само по отношение на това, което се разви а, като а, факт, фактология през миналите 11 години, а с оглед на възможните реформи. Обединила съм по, в три групи основните, според мен, недостатъци. Първо, управление на кризата, наблюдение а, и координация и второ и трето бдителност. Сега по отношение на а, първата група през миналите 10 години в а, докладите за економически валутен съюз, Европейския парламент и други институции са правили анализ. Защо, за това накратко фискалната фискалните стимули са доста слаби, недостатъчна е координацията, не се мисли за общата по фискална позиция на Европейския валутен, економически валутен съюз. Слаба е ролята на комисията и много малка е гъвкавостта на европейския бюджет. Това е а, също така а, поставя два въпрос а, стратегията е за излизане от а, временните мерки. Сега за кризите на държавния а, дълг а, вече беше казано. Ние видяхме, че няма добри структури за мотивация, няма инструментарно за управление на ликвидността и затрудненията при платежоспособността поради недостатъчна пазарна дисциплина и а, това, въпросът а, дали да се остави една държава да обяви а, фалит по държавния дълг или да се прибегне към кредитата от последна инстанция, който ние в момента нямаме. Що се отнася до а надзора и координацията и слабостите там. Няма да говоря за пазарния надзор и координацията. В момента ще се насоча към надзора и координацията в фискалната и економическата политика. Първо, смятам, че страда доверието към пакта за стабилност и растеж. И една от причините за това е, че почти всички държави членки са не могат да поддържат 3% граница, но основно защото няма ясен политически ангажимент за поддържане на а, дадените ангажименти в а, реализуеми а, срокове от страна на държавите членки. По отношение на економическият надзор и координация, малко се работи за да се противодейства на дивергентните тенденция в конкурентоспособността и а, в а, а, салдата по текущата сметка. А, това е въпрос не само поставен от кризата, защото вече доста страни се определят като проблемни, но тези дивергенции всъщност ни доведе до засилване на влиянието на тази криза. Също така основни структурно определящи проблеми стават без решение. Не сме сигурни наистина дали държавите с Дроне се движат напред и Европейския съюз знае ли какво прави с тях. На трето място проблеми с приемливостта има проблем с намесата във вътрешните работи. Този проблем не започва сега, когато се представят тези строги предложения, а преди 9 години. Първата а, държава, която бе посочена с а, пръст тогава, беше Ирландия за а, лоша економическа политика. А, се, но се и се оказа, че една такава посочена с пръст държава не винаги обаче само заради това посочване се изправя на краката си, нито пък, че тази мярка дава действие. След това се видя, че Ирландия се превърна в келтски тигър. На второ място съвместното а, съвкупното ниво на резултат от дадена политика в паричния съюз. Това ще трябва да се разглежда в бъдеще. Сега обобщавам причините за това в четири групи. Непълна рамка в, по отношение на институциите и регулацията, която се реформира съвсем малко от приемането на Мастерския договор до сега. А от тогава насам реформите а, включваха създаването на а, пакта за стабилност и растеж, еврогрупата, включително със своя ръководител и така нататък. Аз мисля, че не бива да се спира. Сега трябва да се види какво е направено до сега и да се отчете и кризата. На второ място, още трябва да се работи по концепцията да, за и въпроса дали еврозоната наистина се намира в една лодка. Това е важен въпрос за публичните коментатори и медиите. Примерно, ако четете коментарите за договора коалиционния договор в Германия, ще се окаже, че държавата, германското правителство решава този въпрос. Всъщност, същността си няма представа за реално, за това, кой реално държи юздите и, и липсва задълбочен анализ на макроекономическата ситуация. А, така, националните политики а, а не обикновено включват други приоритети за националните политици, които искат да се поставят добре след своите избиратели, а не да се занимават с стабилни политики на управление. Това води до а, проблема, че няма а, игра а, в един отбор. И на последно място, ролята на наднационалните действащи лица а, намалява това участие в последните години. Потенциално не се оползотворява. Не само институции са виновни, но и държавите членки, които в решенията до сега просто се стремяха на много нива и в много посоки на политиката да ограничават наднационалният елемент. Вече преди 6-7 години се говори за различните необходими реформи, но не се прави нищо, както и за политиката за посочване на провинилите си. Провинилите се, аз съм а, съгласна с а, че днес националните а, правителства преоткриват а, значението на европейските институции. Също така а, важно да се разгледат и онези въпроси, които до сега не са били обект на законодателно уреждане на европейско ниво. Сега да се е, спрем на възможностите. Аз бих казала, че в момента има възможност за благоприятна възможност за действие. Първо, имаме криза, имаме Гърция като специален случай, имаме фундаментални дебати. Един от тях е за стратегията за растеж на Европейския съюз до 20 та година, другата за европейския бюджет. Трябва да се насочим е, към управлението на риска и превенцията му, но също така да се подобрят съвместното формиране на економическа политика. Бих казала, че кризата и а, Гърция а, са стимули за това. Нараства интереса а, на Европейския съвет към економическата фискална политика. Това го видяхме на заседанието на 11 февруари, също така и през юни ще има такава среща на високо равнище. Какви са рисковете според мен? Поради идеята да има економическо управление, което не си заслужава дори името, обаче има необходимост а, държавите членки да доработят политически план а, картината с това, защо се налага на економическо ниво се действа заедно. Сега в голяма степен а, това, което говоря е вдъхновено от моя опит и наблюденията ми за Германия. Така смятам, е, че при с изключение на специфични кризи не се прилага към а, не се прилага политическа интервенция на европейско ниво. Може да си зададете въпроса за количествените показатели, координационните механизми, както и а, позицията по отношение на а, надзорната регулативна функция така че бих казала, че а, тия неща се остават за по-нататък. Пак ще а, оставим настрани при примера с Гърция, който е, изисква непосредствени мерки. Има риск тези държави, които винаги се възприемат като държавите, които плащат парите в бюджета, да се, изхва, да се отдалечим от принципите на солидарност а, и а, това може да, се, може да наложи сериозното им при, преразглеждане. Що се отнася до вътрешната политика, аз мятам, че конкурентния натиск и необходимостта от реална девалвация може да доведе до политически последици за следващите няколко години. При много държави виждаме риска, че политическата фрагментация, нарастването на популизма може да отслабят волята на правителствата а да осъществяват дългосрочни проекти за интеграция. След това, естествено, има и конституционни ограничения за задълбочаване на интеграцията. Важният тук а, пример е Германия. Но а, това се използва също и като, деба, като аргумент да се избягват а, тази тематика а, съображения, свързани с, публично, с мнението на общностността. Историята показва, че високата безработица, ниският риск винаги в историята се свързвали с падане на доверието към европейската интеграция. Много са примерите за това. Така че нежеланието на държавите ще се засилва, според мен. Това, което обаче виждаме от друга страна, е, че всъщност гражданите е, имат по-високи очаквания по отношение на възможността Европа да им решава проблемите в социално-економически случаи. Това е положителен сигнал а, и за а, реномета на Европа, но и за това, че гражданите не са доволни от работещите по техните проблеми в Европа. Това са а, значи за нарастването на а, значението на активната комуникация. Стига ми, е, свършва ми времето, исках да говоря за приоритета на реформата в политиката на управление. Трябва да се засили политиката на надзор и координация. Миналия понеделник за първи път се призна наличието на дисбаланси и необходимостта те да се разглеждат по асиметричен начин. За първи път това стана при участието и помощта на германското правителство. Необходимо е да се позовем на текстове от договорите. А, това е въпрос, който още не е завършил. А, мисля също, че начин да се върви напред Апсока е, е и да се работи с националните парламенти. Много се говори за Гърция, тук го прескачам. Що се отнася до институционалното укрепване в е, економическия валутен съюз, трябва да не се забравя, че институционалните структури в Европа се нуждаят от укрепване, примерно да има и пролетни срещи на високо равнище, да се разгледа специфично проблеми вътрешни за еврозоната, както и економически въпроси, свързани с политиката към други държави. Трябва ни една стратегия за бюджета, тя определено отстъп, отсъства и трябва да се а, говори публично за разминаванията в политиката между по-големите държави в еврозоната и по-специално Франция и Германия. Те заедно а, а, а, при тях, на тях се пада 50% от БВП е, и те трябва да вървят в една посока. Благодаря. Сега започваме с въпросите и отговорите. Започваме с НП. Кой от консерваторите би желал да зададе въпрос? Няма желаещи. Тогава Перванш Перес. А, Елиза. Елиза първо. Добре. Благодаря. Много беше интересно да чуем тези представения, защото те много в по-големи подробности влизат, отколкото съображения, които бяха изказвани преди това. Моят въпрос е в две посоки. Първо, ако се върнем назад, преди много години, върху дебата за оптималната валута, как може да има устойчив валутен съюз и какви са условията за това. И изведнъж тези въпроси изчезнаха от е, полезрението ни за дълго време и сега от е, всички тези дивергенции отново се връща темата. Та, да от практическа гледна точка, ако има различни нива на конкурентоспособност, в един глобализиран свят ще е много трудно да се оцелее. И не виждам тук в предложенията един конкретен подход за пригаждане. Това, което ние наричаме политика на сближаване. Как да я пригодим към новата среда? Не чух също да коментирате и е, дълга, какво отношение има към бюджета. Е, чухме, че настоявате да има политическа воля за промени, но все пак може ли да дискутирате малко повече в тази посока? Може ли да си останем с представата от 70-те години като структурните фондове, основния въпрос на политиката за сближаване, възможност за развиване на способност и иновации, когато структурните политики всъщност се занимават с инфраструктура? Мисля да обединиме няколко въпроса и тогава да дадем възможност за отговори. Моля. Eh, Благодаря, господин председател. Госпожо Шварца, извинявайте, ако не произнасям името ви правилно на немски язик, но чухме за едно предизвикателство от вас, че ни трябва повече европейски визии, европейска обща визия, не отделни визии. Във времена на кризи винаги ни се иска държавите членки да си поемат отговорността. Това обаче би, дов... би довело до въпроса, който ви задавам в момента. Каква реформа е необходима, за да се укрепи нашата Европа и да се превърне в онова, което господин Папандрео каза, в повече Европа. Как може в страните, които причиниха кризата, да станат по-независими и какви са конкретните мерки, които трябва да се вземат за това? Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата оратори за интересните презентации смятам, че те бяха много балансирани. Нещо, което липсва в общата дискусия. В еврозоната често пъти оставаме с впечатление, че се излъчват агресивни послания. Сега трябва да кажа, че малко се колебая по отношение на финансовия надзор. Вие казахте, парламентът би могъл да направи нещо. С удоволствие бихме го направили. Кажете как. Интересно би било да, ви, да чуем мнението ви на фона на кризата в Гърция. Може ли кризата в Гърция да се използва, за да се тласне напред работата по пакета за финансовия надзор? Беше казано, че трябва да има стабилност не само в бюджета, а и изобщо в финансовата сфера. Всичко, което казваме във връзка с растежа и стабилността, разбира се, че може да допринесе до едно економическо, за едно економическо възстановяване и ще трябва да преговаряме по този въпрос с, с, с е, съвета е, по отношение на деривати, хедж фондове и така нататък. Благодаря. Първо, както знаете, от много години се дискутира въпроса дали еврозоната е, е всъщност една зона за оптимална валута. Знаете, че този дебат е, тече от дълго. Една област за оптимална валута всъщност се твърди, че се създава след е, създаването на валутен съюз, а не предварително. Тоест, първо трябва да се приемат политики, които да водят до сближаване на националните економически тенденции. Но през последните 11 години това не се случваше. Ние си живеехме с иллюзиите, че всичко си върви добре и ако използвам тук а, израза на а, колегата, живеехме си в слънчеви дни. Но сега вече дойде бурята и е, някои от основните предпоставки за слънчевото време ги няма. Има неконтролирани бюджетни дефицити и ред други отрицателни фактори. Е, индиректно ние получаваме критики за това, защо... Тук ни критикувахте, че защо не повдигнахме въпроса за кохезионните фондове. Но ми се струва, че като се има предвид сегашната ситуация, щекотливите въпроси, временните мерки за справяне с криза, би било твърде прекалено да се повдига въпроса за преразпределение на бюджета. Това е по-скоро политическа стъпка, не економическа. Но аз лично не считам, че има голяма надежда радикално да се преразгледа елемента на кохезионната политика в бюджета. Просто мисля, че няма политическа воля за това, колкото и да съжаляваме някой от нас за това. Но това е факт. Що се отнася до финансовото регулиране, повдигнахте въпроса също тук – Знаете, че финансовата криза, т.е. това, което започна като финансова криза, това беше началото на всичко. Сега от проблема на банките преминахме към проблема на държавите. И ще има още такива проблеми, според мен, в бъдеще. Ние считахме, че финансовата криза създаде необходимата политическа воля за нов, по-радикален подход към регулиране на финансовите пазари. Но след няколко месеца хората започнаха да се разколевават и в някои страни политически семейства са налага чувството, че можем да си вървим както и преди. Това би било ужасно, защото следващата криза ни дебне за мисля, че кризата в Гърция съсредоточи вниманието ни върху финансовите пазари. Те далеч не са прозрачни, много уч... меко казано. Пазара за слоповете на кредитните неплащания в никакъв случай не е прозрачен. И хората се възползват, да го кажем грубо, от това да изкарат бързо някой друга пара. И съществува обаче политическа воля да се справим с този проблем и се надявам, че това ще се случи. Благодаря. Бързо за, а, по въпроса дали валутната зона е оптимална. Ако погледнем въпроса, ще откроим две неща, според мен. Първо, ясно е, че интеграцията на пазарите е нещо, което може да спомогне за подобряване на функционирането на еврозоната. Това, което виждаме, са конкурентните канали, т.е. разликите в конкурентно способността се коригират от пазарните сили, когато интеграцията на пазара не е достатъчно сила. Тоест, интегрирането на пазара в по-голяма степен може да помогне за засилване на този канал. Това е решаващо значение за еврото. Това свързва дневния ред по отношение на вътрешния пазар с този по отношение на еврото. Но мисля, че ще трябва и политическо действие в допълнение към това все пак се струва и това да се направи. А сега за политиката, както по вашия въпрос, така и коментара на Даниела. На Даниел Лукас. Аз мисля, че по време, когато апетитът към нови е, инициативи е малък, в дневния ред трябва да се заложат мерки за максимално поощряване на инструментариума, с който вече разполагаме. Мисля, че способността да се справяме с различните последици от кризата в максимално кратки срокове ще бъде на, на практика теста за легитимността на а, Европа. Ако стигнем до границите, след като сме използвали всички разполагаеми инструменти, ако стигнем до граница, то тогава може да се работи и по-нататък. Но нека да стигнем до граница на това, с което вече разполагаме и да видим дали то а, а, е достатъчно за тази възможност или не. Нека се спра на следващия въпрос. Мисля, че въпросът ви бе много интересен. Мисля, че макроекономическият надзор и надзора на а, така, благоразумните мерки в областта на макроекономиката е нещо а, много подходящо. И когато се говори за испанската ситуация, може да се постигне нещо с предвиждания макроекономически надзор по член 121 и да се разработят съответни макроекономически инструменти, които преследват същата цел. Защото една макроекономическа нестабилност води до макроекономически проблеми. Въпросът е какво конкретно да се направи, кои са конкретните инструменти и за да се подхожда и в двата случая конкретно, трябва да се каже, че имаше проблем с данъчното облагане на инвестициите в сгради, в недвижими имоти. Това не са а, така типично а, благоразумни инструменти и затова може да се опитаме да решим проблема по този път. В един от секторите имаше бум а, и той доведе до тези последици. Мисля си, че макроекономическият надзор е нещо, по отношение на което трябва да се започне с банковия надзор и ако се ограничим върху това, няма да напредне много. Преди всичко тогава, когато банковите системи се определят в своето съществуване от чуждестранни банки. След това възниква въпроса за стабилността на финансовите пазари и вътрешната стабилност. Това са две различни неща. Искаш ли нещо да добавиш? Да. Um, Благодаря. Само една дума. Съгласна съм всичко, което се казва. За мен също единния пазар трябва да обсъжда тези въпроси и то по две линии. Първо, въпроса за приемливостта вътре в страните. Общия пазар, единния пазар за някои страни трябва да върви ръка в ръка с социални програми защото е, приемливостта на реформите за единния пазар може да бъде много ниска в някои държави, ако това не е така. Второ, ако говорим за оптимална зона, валутна зона, тук трябва да се коментират и политическите критерии. Това именно се разработва като тема в последните години фискалните механизми, и някои теоретици считат, че те всъщност не посрещат очакванията, защото това е една от основните разлики между еврозоната и щатите. Но все пак има механизми за стабилизация. Това е огромен проблем за бъдещето, но въпросът е сега – когато обсъждаме бюджета, може ли да се въведе една концептуална промяна? Един процент, да речем, от е, бюджета да бъде отделен именно за стабилизиране. По отношение на приходите в бюджета, там е, се твърди, че е по-добре да има и корпоративен данък – защото ако промениме логиката, може би този ефект няма да се види непосредствено сега, но в бъдеще ще се види. А от гледна точка на разходите в бюджета трябва да се обърне внимание на това, че някои европейски програми а, имат ефект на създаване на процикличност. В Испания именно структурните фондове създадоха такъв ефект. Тоест, сега, когато знаем какво точно се случва, можем да включим и тези съображения. Резултатите няма да са непосредствени. Но ще ги има. А сега, в политически контекст, как да се настоява за европейски интеграция? Примерно в Германия има разнопосочност между позициите и законодателството. По отношение на надзора, случая в Гърция, вече доста засили тези тенденции, но в края на кращата няма никакви промени. А, как да го направим това? Примерно, мисля, че именно вие правите много правилно, да бъдете там на място, примерно в Бундестаг, да се дискутират нещата в Германия, не само по Лисабонския договор, но просто поради решенията на Конституционен съд има проблеми. И за това парламентаристите, не само от опозицията, но просто парламентаристи трябва да присъстват, включително и сред партиите, които в момента управляват. Те имат интерес към европейските, към обща европейска позиция. И парламент, Европейския парламент трябва да работи и за засилване на тази позиция. Сега, моля, следващите е, депутати, които имат желание да зададат въпроси, имате по една минута. Пълни минути. Няма да успея за една минута. Аз мятам, че това наистина е задача за а, този комитет по кризата. Искам да благодаря на всички оратори, не само от учтивост, но и по убеждение. В доклада на Перванш, между другото, става дума за това, че европейското економическо управление трябва да бъде изпълнено с смисъл и правителствата да постигнат консенсус по въпроса. Първо искам да се спра на развитието на взаимоотношенията между парите и производителността. Това е нещо, което обяснява влушаването на производителността или обратно прекалената производителност. Всичко това може да има влияние върху платежния баланс. Мислите ли, че е, си струва да дискутираме за добри критерии във връзка с макроекономическата стабилност. Както един от ораторите каза, до сега се концентрирахме върху публичните дългове, без да разполагаме с общи инструменти за надзор на частните дългове. А, трябва ли да имаме такива инструменти и ако да, какви? дали става дума за чисто макроекономически инструменти, за такива за макроекономически надзор или някакви други. По темата за бума с недвижими имоти в Испания. Испания спази пакта за стабилност и растеж, но в следствие на бума на недвижимите имоти и силното задлъжняване на домакинствата, балонът се спука този надзорен пакет ще ни позволи ли да действаме? Разбира се, може да се намеси ЕЦБ, но има ли възможност ЕЦБ или управителния съвет на ЕЦБ да изиска от испанските банки да променят изискванията си, независимо дали банката е френска, испанска или някаква друга. Изисквания във връзка с капиталовата адекватност. Нуждаем се от система на три равнища. Става дума за това, че и а, излишъкът и дефицитът са нещо нормални, но докато не се пресрочва определен лимит над определен лимит, практически ние сме сигурни, че има лимит е, или като дефицит, или като излишък. Що се отнася до платежния баланс, той винаги е във връзка с други страни или в еврозоната, или в други страни. Жан Пезани Фери бе съгласен с това. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря за много интересните коментари, които са добър повод за размишление. Интересуваме специално, тъй като съм от държава, която е извън а, еврозоната, защото става въпрос а, за координация на фискални политики, а, за кредитодател от последна инстанция и така нататък. Това са все интересни понятия. Те сигурно съм ще обсъждат много разгорещено вътре в еврозоната. Но може ли за малко да погледнем как това за тази засилена координация в еврозоната ще се отрази на държавите извън еврозоната и какви евентуално биха били последиците? Към кого отправяте въпроса си? Ми, понеже се отнася изобщо за еврозоната, може би от тримата докладчици. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Следим кризата и знаем, че тя е свързана с един трансграничен феномен капиталов. Стратегията за растеж е важна, но ние трябва да се занимаем не само с публичния дълг, а и с частните задължения. Затова имам два въпроса, господин Пизани. Казахте, че отговорността трябва да бъде споделена. Това е много интересно. Европейският съюз има общностен бюджет и неговите принципи са други. Ролята на европейс... Каква роля могат да изиграят евробоновете? Освен това, втори въпрос. Говорихте за конкурентоспособност. Това е много важно. Говорихте за заплащането на труда. Uh, I think you should start because Pascal Canfin... Господин Писани, трябва вие да започнете. След това ще дам думата и на другите двама оратори да отговорят. По въпроса на Паскал Кофен, производителност, заплащане, да, това е основата на упражняването на надзор върху действителния курс на, тази, на това се базират индикаторите на основата на определени допускания. След малко ще се върна и на текущия платежен баланс. Не смятам, че е така както вие казвате. Смятам, че в този случай пактът за стабилност не може да бъде достатъчна основа. Не можем да кажем, че при определени прагови стойности ще трябва да се задейства процедура за контрол. При определено съотношение обаче по платежния баланс може да се каже, че възникват проблеми и тогава да започне контрола. Така че възможни са и двата отговора. Може да има здравословен дефицит, макар и голям. Но може и да не е така. Просто трябва да бъдем открити да следваме логиката на пакта за стабилност, която няма място тук. А сега за частните дългове. Финансовата стабилност е част от отговорността на страната, докато банките се занимават с изходните страни. Финансовата стабилност може да се управлява от банките в рамките на дадена страна, но в една интегрирана система това едва ли е възможност. Така че трябва да се определи каква точно логика ще се следва. Можем да решим, че интегрирането на банковите системи не е добро решение. От друга страна не можем да прибегнем до междинно решение, което няма да бъде възможно за осъществяване, когато утре повече всички европейски страни ще са се присъединили към еврозоната. А сега за въпроса ви за заплащането на труда. Мисля, че още когато отговарях на първия въпрос, казах нещо по този въпрос. Да, оказването на помощ е основен принцип. Той се отнася и до страни извън евровата, еврозоната договорите с такива страни са равносилни на договори за двустранна помощ от страна на Европейския съюз. Юридически погледнато ситуацията е различна, но принципа е един и същ не е необходимо да се твърди, че общностното подпомагане на член на еврозоната е нещо по-различно от подпомагането между две страни. Разликата е единствено юридическа. Yes, um, regarding the UK question, which I perfectly understand. За, въпросът за Обединеното кралство, което ми е много ясно как стои от ваша гледна точка. Мисля, че политическата, липсата на политическа воля от страна на много а, държави, а, включително на Германия, да се разглеждат проблемите в еврозоната като принадлежащ на еврозоната е очевиден. Мисля, че такъв един подход обаче е от от а, Рича възможността да се а, обсъжда тези въпроси с страни, които в момента са предпочели да останат извън еврозоната. Ако се предвижим в посока на институционализиране обаче на еврозоната в рамките на Евросъюза, тази връзка ще се поддържа. Екофин, например, заседава, след това на следващия ден същата тема се разглежда на среща на високо равнище от представители на 27-те държави. Подобно нещо може да се направи а, и по време на пролетното заседание на високо равнище. Първо се разгледат нещата в еврозоната и после да се обсъдят с всички останали. Мисля, че това не трябва да ни пречи обаче да разглеждаме вътрешните за еврозоната въпроси като вътрешни именно за зоната. Сега за укрепване на, сама, на економическата ситуация, прословътият колонс процес от Кьолн е много важен. Той започна през 90-те години. Всъщност трябва да говорим за конкурентоспособността. Държавите членки само в малка степен в момента имат влияние върху действията на партньорите от, в тристранният на социалните партньори. Съвсем накратко, мисля, че трябва да признаем, че в момента имаме най-голяма степен исторически погледнато на економическа интеграция. Това означава, че има и разминавания в изискванията, които се прилагат по силата на АКИ комунитер като цяло и тези, които са валидни по силата на еврозоната. Важното е, че и двете групи държави да не затварят вратата, да се поддържат максимално тесни връзки между държавите в зоната и тези извън нея. Не на последно място. Аз говорих а, накратко за а, политиката в дащо облагане. Вие също го споменахте. Според мен, Появата им в дневния ред ще се засилва не само в държавите от еврозоната, но и във всички държави членки на Европейския съюз. Уважаеми дами и господа, това, което ме потиска е, че дискусията продължава да бъде твърде обща. Говорим за управление и искам да попитам Дали един от проблемите ни не е именно това, че правилата, с които разполагаме, просто в много случаи не се спазват? Необходимо ли е изобщо да говорим за нов начин на управление, нови правила на управление? Не е ли по-важно първо да се разберем какви точно методи на управление имаме и какво може да се направи, за да бъдат спазвани те? Не всичко започна от кризата. Много от процесите започнаха вследствие на не спазването на нашите си правила, които просто, нещо, което просто засили кризата. Не всичко, с което разполагаме е лошо или не може да се каже, че не сме имали нищо. Напротив, бяхме на много прав път, докато не избухна кризата – така че първия въпрос, който трябва да си зададем е къде са ни необходими допълващи мерки, къде не достига онова, с което вече разполагаме. Това е решаващият въпрос за мен. Благодаря. Euh, Имам един по-специален въпрос към Жан Пизани. Вие казахте, че на национално ниво трябва да се разработят инструменти, подходящи за потикване на конкурентоспособността. Става въпрос не само за заплати, очевидно. Бихте ли уточнили? И сега за данъците. Аз разбира се съм съгласен с вас, съгласна с вас, но съм много загрижена, защото преди няколко дни господин Пути ни обясни как смята да осъществи мандата си. Имам чувството, че ще извърши предателство спрямо първоначалния пакет. Днес пък ни остави с впечатлението, че пакетът за промяна на вътрешния пазар е приоритетен, а въпросът за данъците отпада. Гледам документа Европейска стратегия за 2020 година не е много голям документ, но можеше поне в 4-5 реда да се каже нещо по този въпрос или да се постави някаква рамка във времето. Знаем, че въпросът е спешен, а някъде е потънал. Абсолютно съм съгласна с вас, но просто подкрепете ни. Дайте аргументи. Какво ще стане, ако не осъществим това? И сега, последен въпрос. Е, просто вече ми се гади от институционалния дебат, но все пак е, имаме проблем. Първо казахме, че не искаме да ни управляват съдиите. А сега се опитваме да излиза управление на Централната банка. Не може така. Много е правилно, че е решаващ въпроса за връзката между макроекономиката и макронадзора. Днес обаче се прави всичко за засилване на макронадзора, който естествено е важен, обаче се нарушава баланса. Как изобщо да се оправим в този хаос? Добре, във връзка с кризата в Гърция може би е трябвало да се консултира еврозоната, но може би има някаква противоречие с господин Румпуи, защото ви, ето и вие казахте, има инструменти, но те не се използват, защото няма кой да управлява процеса. Господин Юнкер не може, господин Ромпой не може. Да, кимате. Явно сте съгласни с това, което казвам. Просто целта ми е наистина да започнем да правим нещо. Сто пъти се каза, имаме достатъчно инструменти, но те не се прилагат. Наблюдаваме държавите членки, че изпадат в безсилие. Значи трябва да направим нещо, трябва да се споразумеем. Um, to... Благодаря. Благодаря. Отговор на господин Карлос. Аз съм напълно съгласен с вас за Гърция. Но Какви са а, разпоредбите, които не спази Испания? Не мисля, че има такива. Испания си спазваше правилата. И е, тя дори получи похвали за това, че има бюджетен из, е, излишък. И тогава откъде идват, откъде са източниците на нестабилност? Е, сега, очевидно, в Испания има проблеми. Не е същия е, като в Гърция, но има. И проблемите се получиха, независимо от това, че Испания си спазваше разпоредбите. Не сте ли съгласни? Една от причините, по която имаме проблеми, е, че никой не спазваше Лисабонската стратегия, казват от залата. Е добре, ако не се спазва, как точно се, вижда, се получават различните резултати? Да, Напълно съм съгласен, че част от проблемите са действително от неприлагане на разпоредбите, но има и други проблеми. И това обаче не бива да ни служи за извинение да за неприлагане на законодателството и обратно, и другите трябва да бъдат разни. Госпожа Перес. Смятам за госпожо Перес, че просто някои страни извършват надзор над конкурентоспособността си, други не. Някои имат така, някои са по-способни, разработили са инструменти, които могат да прилагат, за да реагират на финансовата криза. Ето, например, Финландия. Редица страни обаче, които се присъединиха към еврозоната, просто не бяха подготвени по този начин. Но това не беше проблем на економическа политика. Просто сега трябва да се свърши работата. Няма да са същите инструменти, зависи как, за каква ситуация става дума в централизирано организирани страни. Нещата са по по-различен начин, но просто всеки трябва да седне и да помисли независимо от това, че ще трябва да има и някакъв висшестоящ надзор. Въпросът за данъците, господин Лукас, да, няма пилот, но пък и не е желателно централните барки, банки да влязат в ролята на пилоти. Е, не бива да става така, че единствената инстанция, която да може да се намесва ефикасно, да е Централната банка. Така ще я претоварим с все повече правомощия и задачи и ще предизвикаме противоречия между същински и ефективния мандат на една Централна банка. Да, разбира се. Имаме правила, които не са били. Да, разбира се, имаме правила, които не са били прилагани а, както трябва. Ще бъда дипломатичен. Преди гърците да пострадат от кризата, имаше тенденции към криза. Нещата просто се влушаваха все повече. Има, има правила и в други области на финансовия надзор, но като политик в Европейския парламент човек трябва да осъзнае, че гледайки кризата, колко много объркване има, колко много отдръпване от политическия елит. Така че въпросът е политически и няма нищо общо с налични или липсващи правила. Съгласна съм с въпроса на господин Карас какво да се направи. Въпрос на процеса, но също и на критерии, променливи. Затова трябва да подчертая, че в моята презентация аз се опитах да покажа защо не работи прилагането на разпоредбите. Не мога даже да се реши този проблем, ако няма трансфер на компетенции, а затова да е необходима политическа воля. Така че е, единственото, което можем да направим е да повишаваме публичната осведоменост. Случая с Гърция ни служи за това идеално. Има и други казуси, които ще се случат. Ето Испания, сигурно и други. И това, което виждаме е в момента, ето дискурса в Германия бавно се променя. Е, и вътре в страната, не само отвън, започват да се надигат гласове, започва политически дебат. Така че има някаква промяна, бавно е, се случва тя, но по причините, които аз изредих, тази промяна никога няма да е достатъчно задоволителна. Е но няма да стигнем до никъде, ако не говорим за реално економическо управление на европейско ниво. Благодаря, благодаря на първите оратори, благодаря за това, че бяхте сред нас. И така преминаваме към втората част на към втория панел отново сме поканили отлични оратори. Вие разполагате с техните биографии. До мен е господин Перес. Той дълги години е бил в правителството, в администрацията, сега е председател на управителен съвет. От другата ми страна е Ен Петифур, известна с лансирането на проект за подпомагане на най- бедните страни и облегчаването на дълга им в размер на 100 милиарда. Това беше един много успешен проект. И ето там е нашият италиански приятел Лука Паолаци, главен и економист на Конфиндустрия. Това е Италианският съюз на е, индустриалците. Благодаря на всички ви, че днес сте тук. Да не губим повече време. Направо ви давам думата. Заповядайте, господин Перес. Whatever you prefer. Eh, благодаря, господин председател. Първо искам да ви благодаря. Микрофонът на оратора е изключен. Е, И така, благодаря, господин председател. Искам първо да ви благодаря за това, че ми давате възможност да споделя мнението си пред тази комисия, която се занимава с изключително важни въпроси във връзка с економическата ситуация в Европейския съюз като цяло и отделните страни членки. Искам да подчертая на първо място, че във връзка с дискусиите, които слушаме ежедневно по медиите, оставаме с впечатление, че кризата се е състояла и се е влушила заради лошо фискално управление. И се прави пряка връзка между кризата и фискалното управление. Трябва да припомним обаче, че кризата беше последствие от погрешни финансови регулари от недостатъчно спазване на финансови правила и от една парична политика, която не беше правилна. Сега искам да цитирам част от е, един така е, скорошен документ на Международния валутен фонд, в който се обобщава много добре как се стигна до кризата и как неподходящите финансови правила я влушиха. Валутната политика на нашата Централна банка трябваше да бъде по- добре фокусирана върху основната ни цел, така както е записана в договорите. Ние се занимаваме с валутната политика като цяло, не като просто съотношение между инфлация и лихвени проценти. Не разглеждаме и различните променливи, връзката между тях на базата на причинно-следствените връзки между паричните потоци и пазарите, като стигаме до извод, който е свързан с специалните механизми на Европейската централна банка, които на времето бяха въведени, за да се подпомогне Европейския съюз да продолее проблемите с кредитното финансиране и след като беше констатирано, че все пак отрицателните тенденции не могат просто така да бъдат отстранени, Европейската централна банка въведе едни изключения, изключителни разпоредби, които даваха възможност на кредитните институции да извършват специфични операции. Беше обаче констатирано, че тенденциите продължаваха да бъдат отрицателни, така че бяха отменени е, извънредните механизми. Според мен трябваше да се изчака с тази отмяна, докато не настъпи поне известна нормалност на паричните пазари. Трябва обаче да признаем, че когато няма правилна монетарна политика и фискална политика, грешките могат да доведат до загуба на финансови средства при производителите. Данъчната политика обаче не може да компенсира постоянно липсата на правилна валутна политика. И да политика монетария дел Банко Централ. Когато банковият надзор и валутната политика на ЕЦБ отразява правилно ситуацията на пазара, могат да се предприемат мерки, за да се възстанови ликвидността на вътрешните пазари и в домакинствата. Докато това не се случи, възможностите на централните банки са ограничени. а, ограничени са и възможностите на бюджетната политика. Тъкмо това е тревожното и поради това изразихме, чухме да се изразява такава тревога днес преди обяд. Не бива да забравяме, че възстановяването на адекватно финансиране за производствения апарат е от извънредно голямо значение. Не можем да си позволим да чакаме докато не се изчерпят всички маржове на фискалната политика. Просто не можем, иначе няма да можем да възстановим економическата дейност. А сега аспектите, които са свързани по-скоро с данъчния сектор. Всъщност най-важното беше, че си извлякохме полуки. Полуки, за да бъдем по-бдителни в бъдеще. Полуки, които би трябвало да ни накарат да създадем такова фискално пространство, което да дава възможно на правителствата да бъдат по-гъвкави. Но това е въпрос на бъдещето. В момента грижата ни трябва да бъде намаляването на дефицита и то по такъв начин да че да се пречи колкото може по-малко на производителността. Отрешаващо значение в, този, в това отношение са разходите за инфраструктура, за образование, изобщо а, разходите по конюнктурни програми да се запазят, така че економиките да излязат по-силни от кризата. Днес сутринта достатъчно пъти беше повторено, че кризата от институционална гледна точка показва, че Европейския съюз не е бил добре подготвен за кризисна ситуация. И действително е така защото в ДЕС има определени правила. И там, така да се каже, е посято семето за развитието на валутния и економически съюз през следващите години. Но, както беше казано неведнъж сутринта, това не се случи. Ето защо трябва да подчертаем, че се намираме в критичен момент. Трябва да преценим доколко паричната или фискалната политика, която се води, е правилна или не, включително и на ниво Европейски съюз. Трябва да признаем обаче, че нито ЕЦБ, нито правителствата, нито комисията успяха да реагират достатъчно бързо на обстоятелствата, които се получиха. Просто и те не успяха да постъпят правилно. Ето още нещо, от което трябва да си извлечем полки за бъдещите ни действия. И в заключение, и аз като останалите оратори искам да подчертая, че изходът от тази ситуация изисква от нас да се да задълбочим всички аспекти, които изискват повече Европа, т.е. повече единство, повече, по-добре регулирани възможности за финансов надзор и така нататък. Работи се по този въпрос, но частният сектор смята, че нещата вървят твърде бавно и тромаво. Скоро ще започне третата година, все пак от началото на тази финансова криза. Ние все още говорим за принципи на финансовия надзор, на валутната политика, на бюджетната политика. Трябват ни не изменения на насоките на ЕЦБ, защото те са дефинирани в договора и целят стабилност преди всичко. След като се постигне тази стабилност, обаче Европейската централна банка би трябвало да съсредоточи вниманието си преди всичко върху това да служи на целите на Европейския съюз. Добре, в момента имаме стабилност на, на цените и в краткосрочен аспект тя не е застрашена. И затова се връщам към това, което казах в началото. Европейската централна банка трябва да се замисли дали да отменя извънредните механизми преди да а, се наблюдават положителните ефекти от тези извънредни инструменти. Трябва да се съсредоточим върху такъв растеж, който да създава разботни места. Най-важното е да разговаряме за координацията за фискалната политика в условията на урязан бюджет на Европейския съюз, който позволява едва ли на само смешни мерки. Естествено, че са необходими мерки в положителна насока – например, финансови транзакции и така нататък. А, данък върху финансовите транзакции, но той трябва да бъде, между, да бъде глобален. Той не може да е валиден само в Европейския съюз. С други думи, тук трябва да бъдат включени и САЩ, и Далечния изток, и така нататък. Добре, такъв данък може да се събира и трябва да се събира на ниво Европейския съюз. А, той ще даде възможност за повече приходи, приходи, които да могат да се разходват. И в времена на криза, каквато имаме в момента, Европейския съюз би имал по-бързи възможности за реакция. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че съм а, тук а, като представител на новата фундация по економика и като подкрепям новата зелена економическа политика. Напоследък е, много се говори за това да се върнем към начина на работа, от както преди. Обичайния начин. Но това е малко невъзможно. Сега трябва да се върнем към е, начин на действие, който е по-добър от досегашния. Сега можем да, да видим следното. Банките са в по-добро положение, защото те бяха подкрепени с финансови средства от публичния бюджет, който им помогна да се възстановят по-бързо. Пак се плащат бонуси а, освен това имаме консолидация на финансовия пазар. Някои от водещите конкуренти бяха отстранени от пазара. Така че не може да се лъжим, че може да се върнем към ситуацията, която бе обичайна преди. Но има и някои задълбочени пороци, когато разглеждаме инструментите за излизане от кризата. А, професор Халибър говори за един такъв инструмент. Той казва е, за пазарите, на които държавите финансират своя дълг. Аз казвам, че основният източник на средства обаче идва от централните банки. Това е причинно-следствената връзка, която води до създаване на пари. Те, в а, моята държава това е практика от 64 64-та година. Тогава тя в, а, не се наричаше подпомагане на засилената ликвидност на кредитните пазари, а се наричаше с засилване на гъвкавостта. Сега под името засилване на подкрепата за кредитите в ЕЦБ участват 11 държави. В моята страна две трети от БВП се насочи към този вид с финансова подкрепа. В Великобритания а, чрез финансовите пазари Централната банка не пре, косвено финансира държавният дълг. Това трябва да се разбере явно. Джон Кейнс се опита през 30-те години да го обясни на пазарите, на банкерите, те откаха да разберат. Две, 200 милиарда евро се, са парите, които в Великобритания се създават от едното нищо, именно чрез този а, механизъм за подпомагане на кредита ликвидност, а, така се финансира държавния дълг. Това трябва да се разбере много ясно. И ако не може да разберем това, това означава, че не разбираме парите и кредитите и специално парите, които се създават в банките. Шумпетер също се опита да го обясни това и изобщо в историята мнозина са економисти, които се опитаха, но много са и економистите, които продължават да не го разбират. Банковите пари не са а, стока. Те не се подчиняват а, на а, а, законите на търсенето и прилагането, за разлика от лалетата или петрола. Това е ясно и когато в едно интервю господин Бернанки за първ път, между другото, председател на Федералния резерв се е явява в телевизионно интервю и той казва откъде ще се вземат парите за финансиране на дълга на AIG. Трябва да помиста, че AIG е застрахователно дружество, а не банка. Но поради кризата а, му се отвори а, сметка в Федералния резерв. Така като го питат откъде ще намерят парите, и те оказва, използва се един компютър, като се увеличава размер на смерката, в която поддържат при Федералния резерв. Така създава тези 100 милиона и слава Богу, защото инак, между другото, ако не бяха го направили, кризата ще, ще е по-дълбока и от сегашната, но аз искам да разбера при какви условия се прави всичко това. Сега е прието да се мисли, че трябва да имате спестявания в бланката, за да се захванете с економическа дейност. Гърция трябва да задели в банковата си сметка спестявания, за да може да се занимава с економическа дейност, откъдето пък да получи приходи, с които пък да плати огромните, между другото, дългове, които се натрупаха в Гърция и в еврозоната изобщо, както и в частност държавния дълг. Но тук економическата а, логика а, е, че първо трябва да имате спестяване и после да имате приходи. Това, разбира се, не може да стане. А, тук а, трябва да се а, е, разбере, че економическата дейност носи спестявания, а не се ограничават спестяванията. И това е прозрението на Кейнс. Банките създават тези пари без да имат а, е, спестяване. Как се прави това? Чрез магията на кредита. И за това аз искам да кажа, че според мен целият този проблем, с който се сблъскваме, за опадъка на спанската дейност в еврозоната и а, милионите хора, които са безработни, а, хиляди фирми, предприятия, заводи ежедневно фалират. Та, този проблем може да се реши чрез а, създаването на кредит. Но този процес, разбира се, трябва да се управлява в една среда на пълноценна а, економическа дейност. Създаването на кредит води до инфлация. Току-що е, приключиха две десетилетия на инфлационно а, е, създаване на активи в резултат на прекалена е, кредитна дейност. Държавите се тваряха очите и накрая този балон се спука. И така, т.е. трябва, това означава, че вече имате стопанска дейност, имате и кредитиране. Но там, където нямате економическа дейност, трябва да налеете кредити в системата, за да създадете такава дейност. Ние го направихме една трета от ввп то на еврозоната се вля в такива кредити, но то, тези кредити не стигнаха до произво, произвеждащите фирми, фирмите, които имат економическа, стопанска дейност а, и чиято ден ще доведе до погасяването на дълговете частни и държавни. Друг а, проблем, а, вътрешен порок – на, на сегашната ситуация, че се смята, че дълга може да се плаща или с по-високи данъци от една страна, от друга страна съкрещаване на публичните разходи. Аз като британка ще кажа, че има трети начин. Чрез създаване на доход. Това всъщност е единствения начин. Ако оставим пациента да умре от глата, ако почнем да му пускаме кръв, докато му изтече цялата кръв, Тоест, той е толкова ослабен, че не може да участва в стопанската дейност, то тогава ще до, съкратим, ще орежем доходите и публи, на публичния бюджет и частните доходи. А, само разходите могат да ни изведат от това. Разходи по благоустройства и публични, други публични строителни проекти ние дадахме пари да спасяваме банки от фалити, но ако ги бяхме дали за благоустройство, примерно за решаване на екологичните ни проблеми, и тогава щяхме да е, увеличим а, работни места, ще се получат и данъчни приходи и ще се получат нови спестявания. Това Кейнс определя като економически множител. За тези а, термини обаче напоследък вече не се чува изобщо. Тоест, ако наемете някой в Гърция да направи изолация на сградите, примерно той се получава заплатите, ходи пазарува, плаща си данъци, от пазаруването му а, пък живее търговеца, той също плаща данъци. Та това е множител. А, ако не направим това да засилим публичните разходи, економиката ще, свири, ще се свие още повече. Тази тревога в Европа и даже в Германия се усеща, че тази спирала на дефлация на дълга ще, се, ще а, ни забие в земята, както напра... стана в Япония. Япония имаше, припомням ви, огромен излишък по търговската, по търговската си сметка, но дефлацията не се спря от това. А, да се върне и ако не направим нещо, ние също ще се спуснем по тази смъртоносна спирала на дефлацията. Да погледнем сега как е, изглежда държавния дълг в Обединеното кралство. От, е, това са данни от е, Министерството на финансите, от съответните корекции и така нататък. 83-та година, 33-та, е, извинете, имаше голямо нарастване на дълга. Тогава Джон Мейнард Кейнс е, поема управлението на държавните финанси чрез Националната банка и въвежда нова економическа политика. След това има, разбира се, е, война. Великобритания тогава да, да взима още повече а, държавен дълг, разбира се, благодарение на политиката на, на, на Кейнс преди това, тя променя начина си на управление. Така текущият дълг е овладе... днес изглежда малък в сравнение с тези цифри. Какво сме направили тогава при, а, това, при, с тези пари? Е, строени са къщи, а, болници и така нататък. Какво се получава? А, делът на задължеността на държавата пада. Постепенно, но сигурно. Това е един а, много ценен урок, ценна полука. И се надявам, а, че членовете на тази специална комисия ще направят тази полука преди да се захванат с писането на своите доклади. Благодаря. Uh, uh, благодаря на всички. Благодаря и на всички парламентаристи за поканата. Аз искам също да благодаря за много интересните презентации, идеи, които чух до момента. От мен се искаше да коментирам бюджетната политика като инструмент за економическо възстановяване. Първо, нека да припомня, че се намираме в безпредседентна ситуация, защото кризата в момента е една от най-дълбоките кризи, т.е. най-дълбоката след голямата криза 2009 година. И тогава ние Нямахме познание как да управляваме тези явления. А сега експериментираме с нови инструменти и се намираме в положението да търсиме и економическо възстановяване и да работим за е, създаване на стратегии за излизане от кризата. Сега, а, е, ние ще създадем а, е, стратегии за излизане от кризата, но трябва да имаме и стратегии за създаване на по-голям ръст на економиката. Първо, нека да напомня, че публичните финанси от известно време а, е, се развиваха много а, интензивно. Ето, виждате на графиката публичната задължнявост на 27-те страни членки на Европейския съюз и на страните в еврозоната. Това не са прогнози, а чисто технически предвиждания. Тук не се отчитат мерките, които страните евентуално ще вземат за справяне на, с проблемите, примерно проблем, демографските проблеми на застаряващото население. Както казах, е, дълга повлияе на растежа по отрицателен начин. 10% нарастване на дълга води до намаляване до 0,2% на вътрешния, брутния вътрешен продукт. Главно заради високите лихвени проценти сега се счита прогнозите на Европейската комисия са за 1% ръст годишен. Предишните прогнози бяха 2% и това е резултата от кризата. Второ, също дълга се отразява for the uh, 15 years prior to the one uh, onset of the current crisis, there was a negative correlation between debt ratio. Има отрицателна връзка между uh, ръста на дълга и възможност. Ние не можем да излезем от uh, кризата само с, с създаване на растеж. Преди кризата, търсенето вътре в страните в Европейския съюз бе много слабо или много слабо нарастваше в сравнение с останалата част от света и щатите. Макар, че Европейския съюз е най-големия пазар в света като брой население, по-голям от щатите е пазар. Тук виждате цифрите като процент от общия цифра за света и брутният вътрешен продукт е по-голям от този на щатите. За създаване на растеж в бъдеще, как може да стане това? Как може да се коригира нивата на публичната задлъжнявост? Първо трябва да се разгледа какво, какви са публичните разходи и какво е нивото на данъчно облагане. Застаряването на населението ще продължи и дефицита ще се засили до 5% от БВП на година в еврозоната, отчасти поради по-високите разходи за пенсии и за здравеопазване. Как можем да се справим с повишените публични разходи? Първо, може да се увеличи данъчното облагане, но това влияе отрицателно върху създаването на растеж, заради е, въздействието върху предлагането. Може да се намалят разходите, но не трябва да забравяме, че някои разходи а, е, имат е, много силно отношение към създаването на а, растеж, примерно научни изследвания, образование и така нататък. А, какви могат да бъдат стратегиите за излизане от кризата? Естествено, данъчните и финансовите правила в европейския ниво трябва да бъдат затегнати. Трябва да има повишена ефективност на публичната администрация. Бюджета трябва да разчита повече да управлява разходите. Трябва да се е, развиват системи за развитие на човешкия персонал, да има критерии. Трябва да се въведат е, мерки за намаляване на разходите, да се засили публично-частното партньорство, да се реформират пенсионните системи и да се е, повиши ефективността на здравеопазването. А сега как да се търсят и стратегии за създаване на растеж в бъдеще? Първо, образование, обучение, повече ресурси за научни изследвания и иновации. Реформи и данъчни, които да създават растеж. Образованието мисля, че е много важно да се създава подходящо образование за търсенето на компаниите, особено в ситуацията на застаряващо население. Така е, някои поколения няма да плащат единствено те цената на кризата. Трябва да се създава и по-голяма гъвкавост, така че хората да могат да излизат от работните си места и да намират места там, където най-добре се използват техните умения. Също така трябва да има е, реформа на оценката и на заплащането на съответните е, дейност. Е, застаряването на населението ще трябва да се оценят мерки, които да облечат социалната система. Също да се ускори е, образованието, да се предоставят по-добри е, възможности за отглеждане на децата в е, заведения. Също така да се е, създадат системи за професионално обучение в Европа, така че работниците да подобряват своите компетенции и възможности да бъдат наети. Второ, трябва да бъдат отделени повече ресурси за научни изследвания и иновации. Целта е 3% от брутния вътрешен продукт да се отделят за това. Това ще създаде и съответен ръст на евро... В, евро... в Европейския съюз. Трябва да се търси по-добре координация между националните политики за изследване и Европейското пространство за научни изследвания. Приоритер, приоритизиране на инвестициите за инфраструктура. А, ми трилиони евро отиват за инфраструктура в Европа. Трябва да се реновират а, е, мрежите, да се повишат стандартите за околната среда, за водопроводи, за магистрали, за борба с климатичните промени. Данъчни реформи. Трябва да се създават стимули за участие в данъчни реформи, да се намали двойното данъчно облагане – да се създаде повече възможности за, за инвестиции в економиката, като това ще даде повече възможности на малките и средни предприятия. С това приключвам. Благодаря. Днес сред нас е професор Марк Халаверк, който е написал така кратък документ за днешното заседание, мислим да му предоставим няколко минути време, още повече, че една от неговите тези бе опровергана от Ан Петитор, затова бих помолил Марк Халаберг за три минути може би да се опита а, да изведе изложението си накратко. Благодаря, ще се опитам за три минути. Може би се налага тогава да мина на английски. Та, понеже нямам време сега да запознавам всички подробности, имам два аргумента, които искам да запомните от мен. Първо, според мен, вие имате възможност да изберете а, сега твърде много се злоупотребява с заглавието завой или поврат на, е, европейска, на Европейския съюз. Добре е да се погледне какво се прави обаче в другите федерации. Очевидно Европейския съюз не е федерация, но може да погледне се пак към тях. Първо е да се спазва пазарна дисциплина. Знам, че е, излезе е, на пазарите лошо име в това отношение, но все пак смятам, че все пак някакси трябва да свикнем да живеем съвместно с пазарите. И понеже всички имаме нужди, нужда от пари и купуваме облигации, е добре да разберем как работят пазарите. Понякога Пазарите са добро нещо, полезно, но не са съвършено и какво може да направи Европейския съюз, за да подобри пазарта дисциплина. Добър пример за това е пазарът на общинските облигации в Съединените щати. Там се спазва добра в пазарна дисциплина, тъй като цените на облигациите реагират на доверието към съответно емитиралите ги общините. Въпросът е какво може да направи Европейския съюз в тази посока. А, освен това, трябва според мен да се създаде някакъв превентивен механизъм, който да дава повече информация и на пазарите, и на населението. Това ще допълва дейността на самите пазари и пазарните сигнали. Ако погледнете конкретно какви са а, исторически данните, защото малко хора а, си дават сметка а, а, как да оценяват тези събития. Може да направите полезно сравнение между препоръките на съвета, примерно а, за трети път, мисля, че се а, отслабва а, препоръката на съвета трябва да се видят цените на пазара и какви са фискалните позиции на една държава. Альтернативата е да се премине а, към един вид а, политическа интеграция, а, засилване на федерализмата. а, тук в доклада казва, един такъв модел може да е Бразилия. Бразилците бяха в една система си бяха създали, която преди 2000 година беше на ръба на а, пълното пропадане. След това имаше реформи, имаше преговори за поставяне на горни ограничения на данъците и съответно имаше съвети, които правиха мониторинг на ниво държавен бюджет, бюджет за това се говори и в Европейския съюз и се е случвало да се прибегне до съкръщаване на вече определени е, бюджетни тавани. А след това политици а, е, отидаха в затвора за това, че не спазиха горните граници, които бяха сложни в бюджетите. Това може да е, звучи радикално, но в някои случаи политиците, нали става въпрос за кметове в Бразилия в този случай, а, бяха а, изпратени именно там. А, защото ето сега вие казвате, а може ли да спасяваме някой, който е стигнал на ръба на фалита, дали да го а, спасим или да не. А, може би не е лошо да се погледне така а, какво стана в Бразилия. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Алварес, господин Вайкел са поискали думата. Благодаря, господин председател. Също благодаря на всички оратори. Днес преди обяд анализирахме как можем да излезем от настоящата криза и да предотвратим повторното ни попадане в такава. Някои от изказалите се твърдят, че би било достатъчно да се спазват настоящите правила. Беше ни припомнено обаче, че страни като Испания, а това може да бъде казано и за други страни, са спазвали всички правила и все пак това не е било достатъчно. Ако кажем, че се нуждаем от повече евро, искам да попитам господин Педро Фереро, дали би си струвало да се създаде Европейски фонд за стабилност, подобно на Европейския валутен фонд. Какви според вас ще бъдат плюсовете от един такъв а, а, европейски а, фонд и гаранции по отношение на активите на европейско равнище? Когато започнахме и слушваме, тук в нашата комисия отначало говорихме за финансовите, финансовия контрол, финансови механизми. А сега стигнахме до момента, когато финансовата криза вече започва да преминава и в социална криза. И е, не е, е в е, нашите задължения да оценяваме доколко е, новите инструменти имат е, капацитет да бъдат е, приети от е, народите в Европа. Но този въпрос си остава без отговор за сега. Тук имаше и изказвания, че може да се зародят популистични политики в резултат на кризата – за това аз лично определено имам същото опасение и специално като говорим за кризата в Гърция, е, чухме толкова оптимистичното твърдо изказване на техния премиер, но виждам и какво говорят е, средствата за масова информация. Хората не са толкова възторжени от е, горчивите лекарства. Затова искам да чуя вашата редакция по този повод и искам да попитам госпожа Петифор. За, стана дума за японския опит. Аз посетих тази страна неодавна и разговарях с бившия финансов министр и той своего рода зададе въпроса как така вие не анализирахте и не се получихте от е, японския опит. И моят въпрос е именно това. Защо не се получихме ние от него? Много благодаря. По въпроса за Европейски валутен фонд. Днес преди обяд чухме различни разсъждения като бивш изпълнителен директор на Валутния фонд аз бих искал да се спра на няколко елемента, които според мен са еднозначни и важни за изграждането на помощен механизъм на ниво Европейски съюз. Една първоначална грешка бе да го наречем Европейски валутен фонд. Международния валутен фонд е така структуриран, че когато една държава членка или държава членка на а, еврозоната създаде програма, обикновено тя се финансира със средства на Европейския съюз. Но администрацията в този случай би била разделена между тези, които а, са част от директориума на Международния валутен фонд. И още един въпрос, който е от голямо значение за една а, програма за помощ при определени условия е как този процес се контролира в а, съответната страна, така че да не се допусне в дадена фаза на процеса страната поради неспазване на условията да и бъде спряна финансовата помощ. Когато става дума за страна от еврозоната, когато една такава страна се обърне към фонда и се превърне в обект на финансиране и помощ от фонда, ако тази страна не спазва правилата, това би имало последици за останалите страни от еврозоната. Въпреки това, това решение следва да се вземе или да се взима на а, нивото на а, директорите в съответния еврофонд. И тъй като о, и от тези, които предоставят финансирането, трябва да се види как тези програми могат да бъдат по-добре управлявани. Аз смятам, че е важно а, това в еврофонда да се осъществява възоснова на механизъм за финансиране и то конкретно този механизъм, който се управлява от страните на еврозоната. Нека да приемем, че една страна се обърне към еврофонда. Как се финансира той? Вие знаете за резервите, които влагат а, държавите членки в фонда. Те са а, депозирани в фонда. Пазарната цена е важна и след реализацията на страната се възстановява разликата. След това не е необходимо да се задават въпроси на страната на изпълнителния директор – ако се използва неговата валута. Това е един бърз механизъм, който е изключително ефективен. Що се отнася до еврото, там трябва да се потърси подобна формула. Не мога да си представя, че това е механизъм, който зависи от конюнктурното положение в един пазар който не е готов за това и би могъл да играе роля за финансиране на програма за а, спешни аварийни ситуации, а, програма за незабавно предоставяне на финанси с цел подкрепа на засегнатата страна. При един такъв фонд за аварийни ситуации трябва да бъде предоставена финансова помощ. Не е задължително обаче страната да я ползва. Например, Испания в 59-60 година Испания беше в рамките на програма по фонда. На Испания не се наложи да използва нито един долар от а, тази помощ, защото благодарение на вътрешния механизъм за управление на кризата страната успя да се справи без да използва тези средства. Аз съм на мнение, че Испания поради финансовата криза която имахме в края на 60-те, началото на 80-те години, създаде фонд за гарантиране на а, депозитите с помощта на вноски от страна на банките. Според мен не е необходимо да чакаме да настъпи банкова криза, за да обезпечим този фонд със средства. А той би имал две функции – на първо място, от една страна това е гаранционен фонд, от друга страна това е механизъм за подкрепа на банките в криза, така че те да са отново платежоспособни. Как могат да се изпълнят тези две задачи с средства, а, средства, например, за застрахователна премия върху депозит? Всичко това, съгласно анализа на управители на големи банки, би могло да бъде по-изгодно. Подобна банка или подобен фонд може лесно да се използва за спасяване на банките. About... Да отговаря на господин Вагъл за популизма. Мисля, че много се говори за популизма в най-различни посоки и не особено одобрение. Важно е, че хората не са доволни от това, че трябва те да поемат товара от кризата. Както го описа Мартин Лос в Financial Times, финансовата криза не е резултат на фискална разпасаност, а на недисциплинираност страна на частния сектор. А сега се иска от демокупация да поеме сметката. Въпросът е политически какво може да направи в една демокрация. В демокрациите хората не понасят такива неща. И политиците в някои моменти, според мен, може да се съжаляват за това, че живеят в демокрация. Сега, по отношение на политиката на МВФ, аз мисля, че ако Европейския съюз тръгне да създава Европейски валутен съюз, да не, според мен не трябва да се ползва модела на Международния валутен фонд. Там има структурни проблеми. Един от основните структурни проблеми е, че фонда няма правомощия да налага дисциплинарни мерки на някои държави, които не спазват дисциплината то, да, той говори особено от, относно с а, държави, които са с а, проблеми в дефицита. Но от една страна в, а, имате щатите, от друга Китай с огромни дисбаланси и МВФ не прави нищо по въпроса а, трябва да се а, е, избегне това. Примерно, ако имаме Европейски валутен фонд, трябва да, а, е, той да може да се справи с Германия, примерно. Не знам дали да има такава а, е, готовност и германците дали са готови с това. Що се отнася до въпроса за Япония, ние сме се затваряли до сега май очите за примера а, с Япония. Япония се възприема като някаква маргинална и странична на световната економика държава, но 1987 година лихвите паднаха в Япония в реакция а, като реакция на кризата на облигационния пазар от 1988 година. След това се а, получи един огромен балон на кредитите и 20 години по-късно още не може да се възстанови. Значи, да ви обясня какво означава. Преди 20 години в Япония тръгнаха да падат цените на жилищните имоти и продължават да падат и до днес. Представете си какво ще стане, ако това стане в еврозоната а, има основни показатели на инфлацията, които не са добре, примерно в Германия. Тази месец е, там има пак спад, спад хората прекалено много се стренчват в цифрите за инфлацията и искат тя да пада. А не обръщат внимание колко по-ужасно е да се стигне до дефлация. Сега има прекалено намаляване на е, е, е, външните привлечените средства. Имаме тук економисти, които говорят, че така трябва. Но представете си какво може да а, доведе това а, при положение, че щата излядат извън контрол. Боя се, че економистите не могат да а, го предвидят. Благодаря. Вие се върнахте към примера с Япония и казахте, че не сме си направили полка от това. Се чува дали японците са го направили, защото продължават да са в същата каша, както а, през последните години, тъй нареченото загубено десетилетие. Определено наливат пари в економиката, колкото могат и общо съвкупният им дълг е 250%, е, нещо такова. Така както и да вие засегнахте тук проблема с, за инфлацията в Штатите се говори. Те естествено нямат официална заложена цел а, е, за инфлацията, но се говори така, може би към 4% да се държи инфлацията, като се казва, че може би ЕЦБ също трябва да се е, стреми към тези 4%, а не а, близо до, но под 2%. Сега може би за определен период от време не е лошо да минем да, към 3-4%. Са, това е въпроса. Какво мислите вие за тази препоръка? Второ, каквато и да е препоръката, не ви ли се струва, че в крайна сметка ще се стигне до масирана инфлация, предвид на огромните дефицити, които имаме? Аз просто не знам как повечето от държавите могат да излязат от това положение. И вече имам чувството, и то е крайно субективно, че щатите ще се опитат да решат този проблем, просто като пуснат печатницата за пари. Или пък а, печатат по-бързо парите. Та, те говорят за силен долар, но де-факто имат много по-голям интерес долара да е слаб, за да се стимулира износа. Послед, по последния въпрос. Току-що излезе стратегията за а, до 2020 година а, на комисията. Не знам дали сте се запознали с документа и ако да, какво мислите? Дали е, е правилна посоката или просто е пак някакъв документ, който, така да се каже, няма никак да ни помогне да си вършиме работата през следващите 10 години, което така и така трябва да вършим. Благодаря. Нека да започна с няколко думи за Европейския валутен фонд и фонда за гаранция на депозитите. Аз лично нямам така предложение как да се изградат тези механизми. Но определено има нужда да има повече е, симетрични корекции на механизмите. Дори ако проблемите в Европа не са свързани с е, финансиране на дисбаланс, тъй като Европа има економически валутен съюз. Но ако не вървим в тази посока, застрашаваме целия европейски проект. За мен е много трудно да си представя как може да няма еврозона или е, как може да се пренебрегне механизма на една валута, ако не се зачеркне целият пазар. Защото е, ние сме свързани в един процес на изграждане на Европа и е, след като има общ пазар, очевидно в един момент е необходимо да има и обща валута. Не мога да кажа, че съм съгласен, че дори японците не са си извлекли полука от това как да управляват е, ръста на економиката си, дори с е, нулев е, лихвен процент или с много висок процент на задължаност спрямо ПВП. При тях Ръста в момента е много нисък. Те се намират в момент на дефлация и ние сега в еврозоната, пък и в света като цяло, също се намираме в дефлационна среда. Няма голям риск от инфлация. Та... Идеята на МВФ е да се разшири целта, така цифрите на инфлацията, просто няма никакъв смисъл. Защото ако се намирахме в ситуация на инфлационен натиск, щеше да е много трудно да удържим инфлацията, ако има и повишени очаквания за нея. Затова не мога да кажа, че предложението на МВФ е полезно. А сега за по-слабия долар. Не смятам, че дори администрацията на Обама може да реши каква да бъде цената на долара. Капитала се движи по света в огромни обеми и те не са в състояние да контролират това движение. Ако мога да кажа, тук се засегна един много важен момент за това колко е, дори много мощните правителства нямат автономност в тази област. Е, хората трябва да разберат това. Правителствата не могат да управляват тези процеси. А е, като не могат да ги управляват, може ли да се намери някой, който да ги управлява, да управлява кризата в интерес на хората? За мен това е една сериозна заплаха. И отново се връщаме до въпроса, трябва ли финансовия сектор да бъде оставен да прави това каквото си иска, т.е. проблема за финансов контрол. Никой не иска да дискутира този проблем. Виждам, че Международния валутен фонд е, се опитва да каже, че трябва да дискутираме въпроса за финансов контрол. Това много ме радва, защото години наред работя с тях и те винаги те предсказват кризи и тук, и там, и навсякъде, но не можаха да предскажат големите кризи, защото абсолютно не предвидиха именно този липса на контрол. За Япония. Там трябва да се отчете и е, развитието на нещата във времето. Фи, е, валутна политика, финансова политика. Ако не се спази тази последователност на толериране на различните политики, именно се получават дисбаланси в Япония. Те именно твърде бавно, твърдо, бавно осъзнаха про този процес, факта, че дълга расте. През 2008 година бяха дори повишени лихваните проценти, което е безумие. Централната е, банка на Япония направи точно това, което се случи тук в е, Европа. Хората всъщност започнаха да спестяват и въобще не инвестират. И в момента ние се движиме към същата политика. И е, такива ни установени е, е, понятия и теории ни, кар... ни тикат точно в тази посока, не ни позволяват да излезем от клишетата. Сега, последно, давам думата на е, докладчицата. Искате ли? Не. Дивиендо. Кратка бележка ще направя само по въпросите зададени от председателя. Мога само да се съглася с него, че случаят с Япония много ясно ни показва, какви са последствията от плахите мерки и бавните мерки. 20 години, нисък кръст и сега вече задлъжнялостта е много-много по-висока, отколкото би била, ако беше осъществена някаква стимулираща или конюнктурна програма. Смятам, че поради културата си, поради традициите си, Япония има определен менталитет по отношение на дълговете и ще продължава да се опитва да обезпечава финансиране чрез дългове. Но това е друга ситуация. А иначе се връщам на това, което казах още в началото. Ситуацията е европейска. За нас са важни растежът и заетостта. Вероятно, инфлацията отново ще ни удари пак ще има риск от инфлация, но това е работата на Централната банка да управлява тези процеси, когато цените продължават да нарастват. Няма обаче Централна банка, която да може да се справи с проблемите на дефлацията. както поради липса на време, така и поради липса на достатъчни умения и способности и опит. Е така. Така че няма смисъл да караме централните банки да продължават да наливат пари в е, обращение, докато мине бурята. И сега за нивата на дълга, това, което се каза за Германия. А, когато Китай има излишък, това може да се компенсира от валутата. При Германия обаче това е много трудно, защото Германия е във валутния съюз. Тук стана дума за намаляване конкурентоспособността на Германия, за да могат останалите да бъдат в крак. Но ако гледаме на нещата от германска гледна точка, а, ръстът, процентът на ръста е, един, е, е само един, един процент. Това никак не е много. Да се повиши а, процента на инфлацията на 2 до 4%, да, може би трябва да се помисли, но когато се правят реформи, винаги се мисли как да се направят така, че да стимулират растежа и как да се приспособят заплатите. Не бива да става така, че една страна да бъде наказвана за своя излишък. И перванш, имаш думата последна. Благодаря. Благодаря на всички гости. Все пак трябва да направя няколко бележки по последния панел. Първо, господин Перес, целите на Централната банка е това е точно единият от проблемите, с които трябва да се борим. Просто не се спазва заложеното в договора. Още в самото началото казах, че трябва да прилагаме и реализираме това, което е залегнало в договора. Непрекъснато го повтарям, когато бъде постигната стабилизация на цените, валутната политика вече ще допринесе до осъществяване на останалите цели на Европейската Централна банка, както е заложено в член 2. Но председателят и членовете на борда на Централната банка просто не не чуха този апел. И именно това е голям проблем. Не смятам, че кризата ще допринесе за някакво изменение на тълкуването на банката по отношение на нейния мандат. А сега за дискусията Оливе, с Оливие Бланшар и инфлацията. Вчера достатъчно говорихме по този въпрос да, дефлацията е опасна. В Германия през 2009 година номиналните заплати бяха намалени с 3, е, намаляха с 3%, което остана за първи път от много години насам. Ако включим в дискусията инфлацията, възниква възможност да се помисли дали да, дали не може да се направи нещо по-различно от обикновеното връщане, възстановяване на пър... изходната позиция. Мисля, че в документа на Бланшар има някой да е в това отношение. Сега за случая Япония. Европейската комисия през ноември 2008 година прие конюнктурна програма, за която ние още тогава казахме, че не е достатъчна, защото до 2011 година все още ще се усещат последиците от кризата кризата и предложихме да обсъдим стратегията по японски модел. Това обаче не стана и загрижеността ни само може да се задълбочи от това. Един от колегите преди малко каза, че при такива дискусии могат да се осветлят само отделни аспекти, само че аз имам чувството, че днес това не беше така. Аз научих много, чувствам се много обогатена от всичко, което чух днес. Така че от все сърце искам да ви благодаря. Наистина дебатирахме по същество, защото регулирането на пазарите иска още много работа, но то не е достатъчно, за да ни извади от хаоса, в който сме попаднали. Сега за връзката между двата панела. Мисля, че беше много интересно. Аз се интересувам а, от економическа политика, не защото съм френска социалистка, защото това е тема, която смятам, че трябва да се обсъжда. Мисля, че САЩ имат е, такъв вид економика, такъв вид управление на економиката. Сега въпросът е как ще подходим, дали ще стъпим на бюджета или не. В моя доклад е, ще се спра на този въпрос доста обширно и се надявам на подкрепата на колегите в това отношение. Защото наистина трябва да се съсредоточим върху необходимостта от публични и частни инвестиции. Иначе няма да излезем от кризата и нашите демокрации ще пострадат тежко. И последно, това, което каза министър-председателят Папандрео, беше отправено към всички нас. И изобщо за нас беше чудесно, че го чухме тази сутрин. Припомням. Той каза, че комисията може би трябва да помисли за по-гъвкаво приложение на пакта за стабилност. Ето това е проблема. Гъвкавост не означава всеки да си прави каквото си иска и да се надява на Божията помощ, но може да се помисли. Благодаря на всички за изказванията.